Uh, um, и така, дами и господа, ако обичате да вземете местата си, така че да започнем заседанието. Right. И така. Може ли да заемете местата си? Разбирам, че завързвате социални контакти, но все пак трябва да свършим и работа. Good. Uh, well, can I, uh... Искам да ви приветствам с добре дошли на първия ден от uh, двудневното заседание на нашата комисия. Нека ви напомня, че нашите заседания ще бъдат излъчвани по интернет, така че всеки, който се регистрирал, може да гледа вече нашето заседание. Искам да приветствам нов член на нашия комисия, госпожа Бадахино. Бадачино, може би е по-правилно. Тя поем от колегата Луи Грек, който сега е заместник министър-председател на Малта. Добре дошла след, сред нас. Um, Очакваме с нетърпение вашата работа в нашата комисия. Искам да кажа на госпожа Зарбела, че господин Маскът Ам, на Малта беше а, наш изтънчен ам, член. Така че очакваме и с нетърпение вашият принос към нашата комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. А, надявам се, че аз ще последвам примера на премиера и на заместник премиера и Бих искала да е, дам всичко от себе си, е, за да допринеса за работа на тази ем, комисия е, и, както казах, следвам примера на колегите преди мен. Това означава, че е, ще работим с пълна пара. Така. Има информация за членовете, че Имаше много успешна делегация в Харватия в началото на април. Документите са налични на редица езици, може да се запознаете с тях. По време това заседание за първи път се срещнахме с заместник министър господин Винчер, който е бил номиниран за комисар отговаря за потребителите. На 4 июни в 9 часа, в 9 и половина, извинете, комисията ще проведе изслушване с господин Мемечин членовете ще му задават въпроси за това дали той е подходящ за този пост. Всички членове ще присъстват, сигурен съм. Заседанието ще бъде излъчвано също по интернет. Имаме протокол от миналата година, извинете от миналото заседание. Ако няма някакви възражения, ги счетем за приети. Освен това, имаме и от нашите циркуляри, циркулярни бюлетини за вас, които ще бъдат представени утре. Преди изслушването има две а, точки. А, то е свързано с безопасността на потребителските продукти. Искам освен това да ви уведомя за напредъка по преговорите. Говорим за ам, обществените поръчки. Обръщам се господин Тарабело, защото вчера работихме с него до 9 часа. Не ви е лесен живота в тази комисия. Вчера работихме от 6.30 до 9 часа и ще дам думата на господин Тарабела, така че да ни информира за последните развития по отношение на държавните поръчки. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както беше обявено, ще информирам комисията по вътрешен пазар за проведените срещи в Страсбург и вчера вечерта по секторните директиви. Ние обсъдихме един от кластерите от общата директива и някои свързани с секторалните. 43 член. Съветът и парламентът могат да се договорят за възлагащите органи да, да изискват представянето или не представянето на различни варианти не само на базово предложение или оферта. 48 член, алинея първа, тук съветът прие компромиса, предложен от парламента, да се осигури тридневен срок а не а, срока, който беше много по-дълъг и се изискваше от съвета. 72 член, тук основният въпрос е свързан с промяната в договорите. Това е член 4 по отношение на несъществените промени. Съветът прие предложеният от парламента прак Критериите ще бъдат обединени преди да се вземе решение дали една промяна е съществена или не. Минималните правила за предоставянето на услуги е определено на 10%, а за пазара на труда на 15%, както беше предложено от съвета. Парламентът потвърди че тези промени в изпълнението на договорите трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да не се възпира вземането на решения. Тази гъвкавост обаче не трябва да се използва като вратичка за злоупотреби за постигане на значителни увеличения, които могат да бъдат обременяващи. Комисията игра положителна роля в отношенията между съзакодателните институции, каквито са съветът и Европейският парламент. Те допринесоха да се постигнат компромиси, да се доближат позициите по трудни въпроси. Относно 82 член по секторната директива, тук се предвижда по-гъвкав механизъм предвид на важността на сумите, за които се отнасят договорите. Що се отнася до управлението, девети кластър, позициите на съвета и парламента не са много раздалечени. По 40 по 84-ти член беше постигнато съгласие, както и по процедурата за мониторинг, предвидена в 83-ти член. Парламентът е, искаше да се е, предвидят е, по детални разпоредби. 85 член ще включва също информация за подизпълнителите, както и причините, поради които не е използвана електронната форма. Член 86. Тук парламентът приема философията, представена от комисията за годишен статистически отчет комисията трябва да поиска допълнителна информация, ако се окаже, че предоставените данни не са достатъчни. Комис... Парламентът иска да се запази разпоредбата на 87 член, докато съветът искаше да се примахне логистичната помощ, която е предвидена в него. Парламентът настоява да се използва системата за вътрешния пазар, АйМай. Става дума за 88 член. Това беше една разпоредба, която съветът беше отхвърлил по тези въпроси и по унези, по които все още има разминаване, ще се работи с съвета на техническо ниво. Относно секторните директиви, вчера се проведе тристранна среща. Тя беше изключително посветена на специалните права, член 4, 2, що се отнася до възлагащите органи, които имат изключителни или специални права. И а, тук а, се наблегна на прозрачността. 27 и 28 член беше обсъдено да се обсъдят случаите, при които трябва да се отчита в по-голяма степен конкуренцията. Освен това, парламентът иска да се изключат някои услуги, като например почтенските услуги, що се отнася до използването на някои финансови, филателни и други възможности. Относно дейностите изложени на конкуренция в конкретна географска зона в резултат на либерализирането на даден сектор, тук Европа ще запази принципа на променящата се геометрия. Предвижда се срок за възвръщане на вложените средства и наблюдението ще бъде след сключването на договорите. Това за парламент е важно, не се подкрепя от съвета. Ние искаме да се запази също принципа отнасяща се до това, което беше обсъдено на предишния триалог. Целта ни е да постигнем балансирано решение заедно с а, съвета и да се предложат альтернативни решения там, където позициите са по-раздалечени. До 21.30 разговаряхме на техническо ниво вътрешно по тези въпроси, за да можем да постигнем обща позиция. Така стоят нещата към момента. Благодаря ви. Благодаря на колегата за обстойното му експозе. Ние преговаряме с съвета и сега преминаваме към основните ключови политически въпроси. Доста е ам, всеобхватно и сложно това досие, с което се занимава господин Тарабела, но ще се справим, защото ние тук обсъждаме не само най-основните обществени поръчки, ние се занимаваме и с поръчките в областта на комуналните услуги. И така, няма други, които следвам думата. Искам да кажа нещо, което е добра и наша лоша новина. Добрата е, че ние изключваме споразумение с съвета и ам, вие знаете ам, за какво става въпрос, защото ние сме обсъждали тази тема до сега. Става въпроса за плавателните съдове за отдих. За съжаление обаче, според мен, комисията не ни каза, че не е готова да приеме това предложение. Ето защо досието е блокирано и то трябва да се приеме с единодушие, освен ако не се преразгледа отново. В Корепер а, има дискусия по темата в а, петък. Моята препоръка е да изчакаме резултатите от дискусията в Корепер в петък и а, да видим какво е альтернативното предложение, да се свържем с всичките докладчици в сянка и да видим дали могат да приемат альтернативен текст. Ще видим как ще на ще а, процедираме за напред, но по принцип окончателният текст ще ви бъде предоставен за одобрение. Има ли някой, който има някакви въпроси? Виждам, че Госпожа Руле вече поклаща с глава, но има въпроси, които са в рамките на комитологията и ам, актовете за изпълнение и понякога отнема седмици да се преговарят, преговарят тези неща. Тази вечер ще обсъждаме въпроса с професионалните квалификации. Така че а, ние прикаваме комисията да се присъедини към нас и да обсъдим тези а, въпроси, защото няма как иначе да стане. Така че няма да навлизам в подробности от, относно актовете за а, изпълнение и делегираните актове. Искам да приканя нашията докладчик Ашли Фокс да представи ситуацията по неговия доклад Хазарните игри по интернет на вътрешния пазар. Добър а, резултат е постигнат по този доклад. Има 400 изменения. Ще дам думата на докладчика и на докладчите в сянка и утре ще гласуваме по а, този документ. Господин Фокс, благодаря господин председателю. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка за работа им по този доклад. Процесът на преговорите беше доста оживен и не беше лесен. И благодаря на всички колеги, че така ревностно защитаваха интересите си. Над 400 изменения има по този доклад. Не знам дали това е рекорд за един доклад по собствена инициатива, но със сигурност е, е голямо постижение. Всички политически групи, техните позиции са отразени в доклада. 39 са компромисните изменения, 17 са напълно одобрени, 14 остават. Някои от тях ам, трябва да бъдат доискосорени тук и там. Може би ще ам, трябва повече работа или няма да се споразумение и всеки ще си поеме по неговия път. Няма да се спирам на всичките 31 изменения, защото трябва да стоим тук цяла нощ, но а, искам да се спра на някои неща. По отношение на компромис 8. Докладчите в Сянка знаят каква е моята позиция, свързана с, с случаите на нарушение на разпоредбите. Тук имам предвид групата АЛДЕ. А, темата е приоритети за нашите двете групи и ще бъде обхванат от компромисен пакет. Комисията вече отбелязва напредък по тази процедура, свързана с нарушенията. Някои колеги а, не харесва думата welcomes, приветства. Затова ние сменихме с notes, отбелязва. Важно е да има компромис, който да формира този пакет. 12-то компромисно изменение, госпожа Шалдамозе, ще приканя колегите да подкрепят изменение 193, там където се говори за сътрудничеството между националните регулатори. 23-то изменение. Насрещно предложение от ЕНП може да има а, някакви нежелани последици. Така че имам предложение, което може да се приеме от всички политически групи. Става въпроси за а, хармонизация в ЕСА. Сега в момента всяка държава членка ам, издава сертификати а, по своя собствена система. Хазартните оператори в момента спазват националното законодателство и това законодателство трябва да е в унисон ам, с европейското законодателство. 300 изменение. Взел съм предвид много изменения, свързани с финансовите операции от страна на хазартните ам, оператори в областта на а, спорта. А, тук говорим и за правото да се залага на изхода от спортни срещи. Трябва да се вземат преди всички аспекти на хазартното право. Това е друг въпрос, който трябва да включи в себе си субсидиарността. И това да бъде обхванато от компромиса. На последно място имаше призиви да се обърне внимание на опасни форми на хазарт и да се направи опит да се забранят изцяло. Не смятам, че ние можем да направим оценка на нещо такова, но трябва да помолим експертната група да направи такава оценка като цяло. Трябва да направим препратка към специфични форми на хазарт и за това, че ние нямаме някакви доказателства черно на бял, за да вземем отношението. Имам предвид компромисно 28. Има и ам, съгласие, свързано с ам, прилагането на европейското законодателство за борбата срещу уговарянето оговарянето на резултатите на спортните срещи и да има специални регистри. Разбира се, аз ще направя опит да постигна компромис с всички политически групи и да стигнем а, до една точка или да стигнем до един момент, в който ние ще се обединим около всички тези 31 компромисни изменения. Благодаря ви. Um, Благодаря за усилената работа по това досие. Също така ми се струва много полезно, че сте променили своето мнение, за да бъдат постигнати компромиси. Очаквам с нетърпение дискусията. Ще дам възможност на докладчите в сянка да направят коментари, както и господин Фиано, който е един от нашите най-ентусиазирани външни помощници. Ще го поканя и него да коментира. Нека започнем с госпожа Кяно. Благодаря. Нека първо благодаря на докладчика, господин Ашли Фокс, който използваше дзен метод за преговори с нас. Той наистина е изпълнен с много страст по време на преговорите, имаше много емоция и много силни мнения. Аз обаче видях, че има и силно желание да се постигне компромис. Имахме вътрешни обсъждания, по време на които тези компромиси бяха критикувани като твърде тромави, непрекалено стриктни, но аз все пак защитавам идеята, че това е което се случва, когато трябва да работим с мнението на други колеги, с а, тяхните становища. Разбира се, можем да се обзаложим какво ще е резултата от гласуването, но в крайна сметка аз предпочитам този подход, при който всички се опитваме да постигнем един общ компромис. Аз мисля, че Ашли и много правилно обясни как тече процеса, до къде сме стигнали. Реално вече може би сме постигнали компромис и какво тук нататък трябва да направим, за да намериме допълнителни решения. Първо, нека кажа, че има още доста компромисни варианти, по които трябва да се поработи по точната формулировка, древни неща тук и там – защото а, нещата, които сме, за които сме се договорили, са малко по-различни, отколкото са отразени в текста. И потвърждавам, че наистина общите неща на този политически компромис в крайна сметка отразяват различните мнения. Една част е компромис 8, той все още е отворен защото чакаме да видим какво ще се случи по отношение на работа на комисията за случаите на нарушение на разпоредбите. Другата част, разбира се, е там, където чувствително сме се отклонили, е компромис 23. По какъв начин точно формулираме незаконните хазартни действия. Там аз видях доста добри намерения и мисля, че просто ни остава технически да изчистим текста. И по време на дискусията съм сигурна, че ще намериме много добра и много точна формулировка. Имахме проблеми при съотнасянето на изпълнението с европейското законодателство и спазването на задълженията с европейското законодателство, но това ще бъде направено и в крайна сметка като цяло всички държави членки спазват европейското законодателство, така че по принцип това не представлява проблем за нас. И така. Когато стигнем до компромиса за забрана на опасни форми на хазарт, мисля, че можем да намерим добър начин да работим по този въпрос – можем да се позовем на работата, която в момента тече в Европейския съвет. Те в момента се опитват да идентифицират и класифицират опасните форми на хазарт. Така че можем да се позовем на тяхната работа и след това можем да помолим експертната група да разпише съответните мерки, които са необходими възоснова на това. Знаем, че този въпрос е изключително щекотлив, много деликатен и сложен. И така, когато стигнем до следващите препратки, например компромис 14, в който отново става въпрос за изпълнение и съответствие с европейското законодателство, отново тук нещата по принцип са съгласувани, но ни е необходима по-точна формулировка по какъв начин точно да опишем какво имаме предвид под това спазване. И отново мисля, че с добра воля и разбира се сериозна работа бихме могли да постигнем напредък при обсъждане на досието и намиране на компромис. Разбира се, има въпроси, които са отворени. Един от най-чувствителните въпроси и най- и важните е по какъв начин ще дадем определение на процедурата за регистрация и границите по отношение на паричните залози при хазартните игри. Очаквам с нетърпение преговорите и вярвам, че всички групи ще проявят добра воля, за да намерим компромис. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Нямаме много време, но за утре все пак ще имаме малко време, което да отделим. Дам нота на госпожа Шарлемоза. Благодаря. Искам да благодаря и на господин Фокс, и на други колеги, които участваха в тази работа. Истина е, че имахме много срещи, проведохме много дискусии. Мисля, че това, което правим по отношение на хазарта по интернет е най-доброто от политическа гледна точка. Тоест, ние се борим за своето мнение и все пак постигаме компромис. Като казах това, все пак трябва да се признае, че имаме няколко висящи въпроси, с които предстои да се занимаваме. Мисля, че нещата трябва да напреднат по 6, 6, 14, 23, 28. Вярвам обаче, че ще можем да постигнем един добър компромис, разбира се. Провеждаме много дискусии за това какъв вид сектор в областта на хазарта искаме да има на европейско ниво и едно от нещата, които все още дискутираме е какво точно представлява европейско законодателство. Независимо какъв ще е резултата, за мен е важно да кажа, че за групата на социалистите и демократите ние сме е, много за принципа на субсидиарност и в момента не искаме да имаме истински вътрешен пазар за хазарта по интернет, т.е. фирмата да е установена в една страна и да предоставя услуги в друга. Разбира се, остава въпроса как точно ще формулираме това, че трябва да се спазва европейското законодателство. Разбира се, че то трябва да се спазва, но все пак какво представлява европейското законодателство? Въпреки това, както казах, отбелязахме прогрес. Очаквам с търпение дискусията и гласуването утре. Благодаря. Благодаря. Ще говоря на немски, защото има немски журналисти, те ще чуят, ако говоря английски. Искам да благодаря на всички колеги. Работихме много добре съвместно. Проблемът е много прост. Разполагаме с, а, с принципа на субсидиарност и трябва да се придържаме към него. Когато говорим за европейско право, тогава Става въпрос за следното, че една държава членка, когато разполага с процедура за лицензиране, трябва да се придържа на правилата, които са изготвени от Съда на Европейските общности. Има дефиниция, която гласи, че там, където има монопол, се приема от комисията, няма процедура да се противодейства. Когато обаче има процедура за лицензиране, трябва да се а, придържат държавите членки към правилата изготвени от а, на Съда на Европейските общности. Няма а, да има голям противоречие, за това е всич... което имаме предвидите всички. 23-то, 29-то изменение. Държавите членки трябва да решат дали, например, спортните планове а, трябва да бъдат свързани с някакви такси. Това е а, в рамките на принципа за субсидиарност и а, държавите членки трябва да решат дали го искат а, или не, дали ще го направят или не. Така има и компромис, който се постига между отделните мнения. Госпожа Шалдемозе каза много правилно, че в рекламата не трябва да има а, прекаляване. Не трябва да се а, излиза извън рамките, защото ние искаме да се борим с а, зависимостта а, от хазарта. Ние искаме да направим една стъпка напред, а не да се върнем назад към тези доклади, които ние изготвим с господа Шалдемозе. Мозе. В договорите е ясно посочено, че държавите членки, които не се придържат към тези правила, трябва да, да се работи с тях. Но ако а, а, сериозно възприема Европа, трябва да проявим разбиране към всички държави член, към различните култури. Трябва да се даде възможност на страните да се възползват от взаимното признаване, да работят за упроставане на бюрокрацията. И ако има в някоя страна монопол и той трябва да се запази и това е прието от европейското право, значи те трябва да имат право да определят какви да са условията за издаване на един лиценз за собствената им страна. Някои казват, някои ще каже, ние искаме по-стрикни правила, други ще кажат не толкова стрикни, но Искам да кажа, че ние сме поели в правилната посока, трябва да направим и следващата крачка. В момента мнозинството е обединено и така, че ние сме готови да направим следващата крачка и да насърчим комисията като пазителка на договорите също да даде своя принос. Относно фиксирането на резултатите от спортните срещи, трябва да се противодейства на това. Това може да се постигне само ако има сътрудничество на европейско ниво. Държавите а, а, членки трябва да работят съвместно. Онлайн хазарта също е ам, с трансгранични размери, трябва а, да се предвиди а, един а, бутон, а, който да дава информация на потребителите, той да знае, аха, аз ако играя, значи съм защитен, нещата се контролират и така. Значи, ам, нека да уточним последните подробности и утре вече да можем да гласуваме по доклада. Благодаря много, госпожа Руля. Съвсем накратко, Искам да благодаря на докладчика и в същото време искам да се извиня, а, че не направи така, както той очакваше. Това е третия доклад а, за тези няколко години, в, през които съм в парламента. Чудя се защо има толкова много доклади по тази тема. Смятам, че с доклада на госпожа Шалдамоза и господин Кройцман основните неща са обхванати и не виждам с какво ще внесе толкова много един на трети доклад. По-скоро съм скептично настроена. Ето защо а, моят принос беше ограничен. Well, I think to be fair to... За да бъда честен към комисията и е към господин Фокс. Мисля, че причината за този доклад е съобщението от комисията, което пък следваше работата на госпожа Шалдемоза и нейния колега. Знаете, че наближава края на мандата ми, но може би в следващата комисия ще има нов екип от експерти. Сега ще дам думата на още един от от докладчиците в сянка. Ще, една, още двама говорители след него. И истината е, че трябва да побързам, защото ни предстои онлайн, защото ни предстои снят електронно гласуване и колкото повече говорят докладците в сянка, толкова малко време ще има да говорят по своите собствени доклади по-късно. Благодаря. Благодаря на докладчика. Тук трябва да поставим потребителя пред пазара, или по-скоро трябва да говорим за граждани, отколкото за потребители. Хазарта води до доста приходи, но това е нещо като заболяване. Затова трябва да се отстояват правата на потребителите, по-скоро отколкото на пазара. Благодаря на докладчика, че възприе някои от нашите предложения. Мисля, че сме постигнали напредък. Следва да се спазват и разликите, които съществуват в държавите членки. Не се нуждаем от нови правила, а по-скоро да използваме това, което вече се прилага в държавите членки. Следва също да избягваме подвеждаща реклама, особено от далечния изток, да не се допуска неплащане на данъци, що се отнася до хазарта онлайн. Зная специално за Италия, че той придобива пропорции на заболяване и се превръща и в економически проблем, както и в здравен проблем. Надявам се, че Европа ще направи нужното, без да налага странни норми и изисквания. Наказанията за държави членки, които не отварят пазарите си, например Гърция, е нещо, което е налудничево, защото сега Гърция има много по-сериозни проблеми, отколкото либерализирането на пазара си за хазартни игри. Следва да имаме общи правила и да оставим на държавите членки сами да направят нужното за защита на собствените си граждани. Искам отново да благодаря за търпението, проявено от докладчика. Благодаря, господин Салвини. Сега ще дам думата на останалите оратори за по две минути, за да може да се вместим във времето. Господин Филнер, благодаря, господин председател. Никой не е доволен от съществуващото положение, нито държавите членки, нито частните оператори, нито монополите. Има огромни проблеми. За това трябва малко да погледнем отстрани как, какъв е отговора, който се дава, какво общо послание за тези проблеми. Мисля, че отговорът тук е в субсидиарността, да няма действия на общностно ниво. В съответствие с принципа на субсидиарност, държавите членки трябва да имат правото сами да вземат решения. Държавите членки, които не могат или не са способни да разрешат проблемите с трансграничният хазар, трябва да намерят начин да се справят. Има разисквания вече многократно относно нарушенията и те стоят без да се прилагат от 2007. Ние трябва да приветстваме факта, че комисията е готова да се направи нещо. Госпожа Шалдемозе е права, че има правна неяснота и тук имаме две опции. Или законодателство, или тълкование на съда. Комисията по вътрешния пазар или част от нея е, сякаш иска да каже, не, не искаме законодателство, което да изяснява тези неща. Не искаме и съдилищата да се намесват. 14 и 23 компромис. Не знае. Знае, че искате няма взаимно признаване, обратно признания. Ако сте нелегален в една страна, да се считате за нелегален и в друга страна. Това би било така, ако има законодателство, но ние настояваме да няма такова. Ние искахме да се махне позоваването на законодателството на Европейския съюз. И отново искам да кажа, че трябва да се укрепят позициите на държавите е, членки и ясно да кажем, че не искаме европейско законодателство. Мисля, че това е пропусната възможност, особено когато става дума за закрила на потребителите, защото борейки се да запазим статуквото, виждаме, че реалностите ни изпреварват и хората ще продължат е, да играят хазарта а, онлайн, без да имат нужната защита. Това е моята лична оценка на положението към момента. Председателят, благодаря ви за това, че продължавате да проявявате интерес, да се ангажирате, въпреки че не непременно сте съгласни с това, което правите. Правим тук. Господин Конферати има думата. За две минути, ако обичате. Благодаря, господин председател. Аз приемам идеята ви относно а, времето за изказване, така че да остане време за следващото ми изказване по моя доклад. Мисля, че можем да пропуснем тук една много добра възможност Необходимо е да има общо европейско регламентиране. Ако се ограничим, а това може да се случи с компромисните предложения, при пълното ми уважение към докладчика за свършената от него работа, както и към колегите, които работиха по въпроса. Но ако се ограничим само до националните системи, и няма да имаме обща позиция на европейско ниво и това ще означава пропускане на една възможност, която може би няма да ни се отдаде отново. Благодаря госпожа Абела. Благодаря, че ми давате тази възможност, господин председателю. Читам, че проекта на доклада е балансиран и отчита нуждата от запазване на прилагането на правилата на вътрешния пазар и нуждата от прилагането на тези правила, като се отчитат и развитията в този сектор. Аз съм от Малта и имам редица изменения. Важно е докладът, както и компромисните изменения, да продължат да се позовават на факта, че въпреки, че хазарта е деликатна област, вътрешния пазар трябва да се отнася и за него. И всяко ограничаване на вътрешния пазар трябва да има за основание записаното в договорите, както и съдебната практика. Започването на процедури за неизпълнение на разпоредби от договор е предвидено не може да се допуска държавите членки да въвеждат режими, които са в противоречие с правото на Европейския съюз. Това са някои мои идеи в първото ми изказване по тази тема. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Фокс за заключителни думи. Гласуването ще бъде утре. Господин Фокс, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Александра от секретарията, на Линзи от ЕКАРА и Мелиса от моя кабинет, които работиха по различните варианти на компромисните изменения. Искам да помоля до 12 часа докладчиците в сянка, останалите колеги, да представят предложенията си за изменения, за да можем да видим какво е положението, по какво имаме съгласие. Господин Фелнер има да свърши работа в собствената си политическа група. Ако бях докладчик в сянка, работата ми щеше да е значително облегчена. Господин председател, знае, че времето напредва. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество и ще се върнем отново към компромисите утре. Председателят, благодаря ви за водещата роля, която играехте в тази област, която високо ценим. Госпожа Рули каза, че това е тема, по която нашата комисия работи отдавна. Аз считам, че нашата комисия е единствената комисия, която държи този въпрос непрекъснато на дневен ред. Можете да ползвате на нашия вебсайт публикуваният бюлетин, където има резюмета на разискванията. Имаме представители на Европейската комисия, но знаят, че на този момент те не желаят да вземат отношение, а внимателно да следят това, което се случва. Сега искам да преминем към становището на господин Конферати от, за комисията ИТРЕ по доклад, който те изготвят в отговор на съобщението на комисията, наречено КАРСА 2020, план за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа. Искам да помоля онези, които няма да останат за това разискване в залата, да напуснат тихо. Господин Конферати ще представи своето становище, след което ще дам думата на Борисов, Маркаки, госпожа Руле, като докладчик в сянката. Аз също съм докладчик в сянка, господин Шелер не е тук, но най-напред давам думата на господин Конферати. Благодаря, господин председател. Два много кратки коментара преди да ви разкажа повече за това предложение. Поради определени аспекти, които се съдържат в съобщението и а, ме притесняват по-сериозно, например, правилата на вътрешния пазар и потребителите. И втория въвеждащ коментар, който искам да направя е, че в текста има списък с въпроси и проблеми, но той не е изчерпателен, тъй като все пак трябваше да се огранича. От текста, който имате пред себе си, може да видите, че има други неща, които бих искал да спомена и да включа с помощта на изменения. Нека ви кажа кои са тези принципни въпроси. Първо, имаме предложение от комисията, което общо казано аз смятам за много разумно и смятам, че можем да постигнем съгласие. По него става въпрос. За възможно добавяне към това предложение за неговото обогатяване и подобряване. Това, което искаме да направим е да гарантираме правата на гражданите. Това е нашата работа. Да дадем максимална прозрачност на потребителя в сектора на автоиндустрията. И това не е валидно само за нови автомобили, нови МПС-та, но и за пазара на потребявани МПС-та. Там няма добри определения за стойностите на автомобилите и цените за закупуване. Това може да доведе до щети или по-скоро до а, проблеми за потребителите. Мисля, че е много важно да се концентрираме, като разбира се, потребителят стои в центъра на нашето мислене, във всичко, което има общо с общия поглед върху горивата. Първо имаме веригата на доставки за горивата и понякога информацията за това не е обективна и води до ущърп на потребителя. Дей, dei carburanti messi in commercio. Ehm, è, è del също така това води до проблеми с околната среда, ако нямаме достатъчно информация за горивата. понякога не, не е истина това предимство, което се. А, за което имаме твърдения. В крайна сметка трябва да внимаваме да избегнем увреждането на околната среда. Трябва да получим адекватна информация за горивата, техните съставки, какво е тяхното въздействие върху околната среда. Освен това, трябва да стимулираме инвестициите в напреднали технологии, защото автомобилната индустрия е един развит сектор, но въпреки това в него има възможности за иновации. На всеки един етап, във всеки един компонент, който влиза в автомобила – мисля, че и тук трябва да действаме, за да имаме по-ефективни, по-безопасни автомобили, които са по-добри и по отношение на околната среда и на средата, в която а, оперирате. Това е посоката, в която трябва да се движим. Ето защо е много важно да разгледаме профила на един автомобил. Ако автомобила има добър профил, той тогава той е качествен продукт и трябва да се фокусираме върху инвестицията тук. Тоест не само да се фокусираме върху дизайна, а върху всички компоненти, които влизат в един автомобил, за да се осигури комфорт и безопасност. Има една тенденция, която е отбелязана в съобщението от комисията и причинява известно а, известно притеснение и това е, че повечето производители на автомобили се фокусират върху износа. Знаем, че в момента се наблюдава спад на търсенето на вътрешния пазар. За наша радост, през последните няколко седмици видяхме известна промяна в тази тенденция, но общо погледнато, тъй като данните са различни за всяка страна, в момента се намираме в етап на регресия, що се отнася до търсенето на автомобили, което има своите последствия. Трябва да стимулираме износа, но не само това. Също така трябва да насърчим търсенето на вътрешния пазар. Трябва да разгледаме макроекономическите политики и да се опитаме да дадем стимул – по отношение на настоящата бройка МПС-та на пазара, като разбира се не забравяме свързаните въпроси с околната среда и безопасността. Трябва да стимулираме нещата свързани с броя коли, които вече имаме на пазара. В момента всяка страна действа самостоятелно, може би има предимства за нейните граждани, но по този начин се променя баланса на дейностите. По отношение на дейността на автомобилната индустрия, което пък в крайна сметка може да е в ущърп на потребителя. Не искаме да видим спекулации, също така не искаме да има и случаи на нелоялна конкуренция. И последно, но не по важност, е едно наше сериозно притеснение и това е преструктурирането на сектора. Този сектор в момента търпи огромни промени и те може би ще бъдат още по-големи, ако секторът отново започне да работи на световен пазар възоснова на своето качество, безопасност и комфорт – Преструктурирането е свързано с десетки хиляди хора, които имат нужда от нашата помощ. Ние трябва да им осигурим подходящо законодателство, така че дори тогава, когато се опитаме да защитим работещите в този сектор, трябва да го правим с общи инструменти, такива, които са еднакви, защото ако имаме това различие, ще се стигне до социален дъмпинг. Казах, че има някои елементи, които все още не съм включил в своето предложение. Дали има възможност да, да ви назова някой от тях, ще се огранича само до споменаването им, но смятам, че те ще обогатят нашето предложение. Например, етикиране на безопасни горива. Ние трябва наистина да знаем какви са компонентите, които са в горивата и това трябва да бъде извършено с подходящо етикетиране на горивата. По този начин може да видим, че горивото отговаря на европейските стандарти и норми и също така да видим какво е влиянието върху околната среда. Трябва да се хармонизират и системите за финансиране за покупка на МПС. Парано ви говорех за стимулиране. Когато се купува кола, Обикновено се използва банков заем. Има много различни системи, някои от тях са в интернет в различните страни. Трябва да се опитаме да имаме малко повече уеднаквяване на тези механизми за финансиране. Аз не се настоявам, че това е нещо допълнително към стимулирането, за което говорих по-рано. Говорих и за инвестирането и за това, че е необходимо да се вземе предвид бъдещето на автомобилната промишленост като сектор с помощта на използването на модерни технологии. Трябва да оформим такива политики по отношение на промишлеността и да използваме финансирането, което имаме налично в Европейския съюз, например финансирането по Хоризонт 2020. Това е един инструмент, който може да има положителен ефект върху всички промишлени сектори, включително и този. Този сектор е от изключително значение за Европа. Той е част от нейната идентичност. Сега, безопасността по пътищата, това е още един сектор, който трябва да разгледаме. Трябва да видим какви са правилата, които работят в областта на безопасността. Те трябва да бъдат засилени и хармонизирани. До 14 юни могат да бъдат внесени изменения, така че имаме време за дискусия. С удоволствие ще взема предвид и тези мнения на докладчиците в сянка, които те ще изразят сега или които ще ми изпратят по-късно по имейл. Благодаря. Благодаря наистина. Това беше много добър преглед на вашето становище. Направихте и много добри предложения. Имаме горе-долу 10 минути за обмен на мнения, защото след това трябва да преминем към гласуването. Господин Борисов, заповядайте. Благодаря. В момента наистина сме изправени пред тежки проблеми в областта на автомобилната промишленост. Ето защо текста трябва да даде много ясен политически сигнал за политическата воля за развитие на този сектор в Европа. Не трябва да забравяме, че тук става въпрос за един от най-големите сектори с 700 милиона с 7 милиона, извинявайте, оборот и над 12 милиона служители. С удоволствие виждам, че в текста се разглежда въпроса за заблуждаваща потребителите информация по отношение на горивата. Съгласна съм, че са необходими процедури за безопасността. Въпреки това бих искал да подобрим допълнително текста. Искам първо да наблегна на инвестирането, защото това е много важно за развитието на тази индустрия. 28 милиарда са изхарчени за нововъведения в този сектор през 2009 година. Ето защо трябва да имаме лесен достъп до финансиране. Освен това, като законодател, ние трябва да, да имаме законодателство, което да е достатъчно гъвкаво, за да може да отговори на новите предизвикателства в областта на нововведенията, най-вече що се отнася до безопасността по пътищата. В момента нашите автомобили са най-безопасни и трябва да станат такива, независимо дали става въпрос за пасивна или активна защита. Това е важно за целия пазар. Освен това, трябва да се насочим към бизнеса. Трябва да имаме финансиране за закупуване на нови, чисти и ефективни коли – имайки предвид, че пазара се смалява през последните години. В някои държави членки има финансово стимулиране при закупуването на този тип МПС-та. Освен това искам да се спра и на износа. Износа е голям източник на доходи, не трябва да бъде пренебрегван. Ние трябва да останем конкурентни с помощта на нововведения. И също така трябва да предоставим решение за цялата автомобилна индустрия. Уважаеми колеги, има още много въпроси, свързани с альтернативни горива, електрически коли и така нататък, които смятам, че от тук нататък ще можем да разгледаме в изменения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Симакакис. Благодаря, господин председателю. Поздравление за господин Конферати и за неговия доклад. Той обясни, че е съставил един а, текст, който да обхваща основните аспекти, така че да можем и ние да включим нашите изменени. Говорим за 20 милиона работни места, 700 милиона оборот, 180 а, завода в Европа тук виждаме мултипликационния ефект. С тази промишленост трябва да се подхожда много внимателно. Първата област, това са альтернативните горива. Точка втора и четвърта, той ги споменава. И искам да сме конкретни електроавтомобилите, хибридните автомобили. Говори се за тях навсякъде в Европа. Имаше много инициативи, срещи на върха, но от някои правителства нямаше никаква реакция. 2000 електроавтомобила има в Германия, които са продадени. Освен това нищо. И знаете ли защо не вървят нещата? Защото няма уеднаквяване на контактите между Германия и Франция. А, това означава, че а, политиката че а, политиката не действа както трябва за това, че политиците не могат да се обединят около един контакт. Бях на срещата на върха в Берлин. Аз, на тази среща се обсъждаше обсъжда въпроса с хибридните автомобили и какво стана. Публиката беше по-многобройна от участниците. <clears throat> Точка 5 от доклад на Говисен Коферати за това да се използва да се използват публичните услуги и публичните блага, така че да се даде възможност тези хибридни автомобили да се разпространяват, а то е да, да, да се монтират устройства за зареждане на автомобилите на отделните паркинги. На следващо място. Търговската тайна за ам, резервните автомобили. Господин Жан от комисията е тук. Той отговаря за тази тема. Бомбардираме го с, с запитвания и с въпроси, и от пазара се задават много въпроси. А, обаче за какво става въпрос тук? Има национални разпоредби, които трябва да дадат възможност да се разпространяват тези резервни части. Какво става обаче? Това не е така. В Италия, например, използването на националното законодателство е възможно неограничено. Фиати, Фиата, Мазерати и другите ще направят всичко, за да признаят другите е, резервни части. И така, дами и господа, ако искаме една такава Европа и разпокъсаме единия пазар а, заради отделни национални разпоредби, няма как да стане. Призовавам комисията да стане по-активна във Франция и в Италия. И отговорите, които получавам аз, са интересни от а, правна гледна точка, но иначе са. А, ала-бала, не водят до нищо. Очаквам от нашия председател точно по този въпрос да използва своето влияние, да зададе един такъв въпрос и да но получим е, смислен отговор. Благодаря ви, госпожа Роле. Ами, отказвам се от думата си, защото няма време, за да може вие да вземете думата съвсем накратко. Аз съм докладчик в Сянка. Два интереса искам да заявя. Първо, имах привилегията да съм а, член на първата група на високо а, ниво. А, това беше през 2005 година. Филип Жанр и той също беше тогава. А, от комисията. Аз бях единствен депутат, включен в тази група и господин Ланги, който тогава не беше в парламента. Съжалявам, че трябва да кажа, че решението на председателския съвет изключи участието на депутати при изготвянето на този стратегически документ. Аз подчертавам, че сегашната група включва 7 комисари и, комисари и 9 представители на държавите членки. Има и а, участници на а, участници представители на НПО и на отделни заинтересовани страни. Ако се съгласите с мен, аз представлявам вашите политически аз не мога да представлявам вашите политически групи, защото това е извън моите правомощия. Смятам, че това е една много сложна материя и трябва да можем да разберем динамичните процеси. Вторият ми интерес е свързан с това, че 30 години съм работил в областта на автомобилостроенето. Аз съм инженер и доста разбирам от тези неща. Ще съм съвсем кратък, защото трябва да започнем с гласуването. Нека да кажа, че съм съгласен с това, което каза Йорго, свързан с вътрешния пазар. Докладчикът е изложил много добре гледни точки, свързани с потребителите. Говорим за одобрението на типа. Трябва да знаем как действа това одобрение как действа то по отношение на резервните части. Йорго сега си говори с други на мен слуша. Искам, освен това, да подчертая, че комисарите имат нови амбициозни цели, свързани с международното законодателство. Споразумението за свободна търговия стават все по-важни, такова е и споразумението с САЩ. Преди сме работили и по международни разпоредби. А, ние сме посещавали ООН в Генева, в Женева, там където се обсъжда въпроса за автомобилостроенето. Ние сме единствената комисия в парламента, която проявява постоянен интерес – по тази тема. Имаме своя собствена резолюция по въпроса. Искам да приветствам новите развития, които са очертани в доклада на комисията. Искам да насърча това а, тяхно действие от политическа гледна точка. Искам да подчертая, че комисията говори сега конкретно за разпоредбите за изпълнение, за, тези, за тази за това законодателство, свързано с автомобилостроенето. Говорим тук и за а, актове за изпълнение. Те са, разбира се, добре дошли за нас. По този начин ние ще можем да наблюдаваме работата от нашата комисия. Искам да ви напомня, че тази комисия искаше да се гарантира а, достъпа и на малките предприятия до пазара, да не им се отказва достъп до пазара. И в резултат на това ще се отворят и нови пазари. Искам да подчертая, че комисията ще разгледа и разпребите, свързани с надзора на пазари в тази връзки одобрението на типа. Освен това ще обсъдим и въпроса за общият надзор на пазара. Така че е, има много важни теми, свързани с е, вътрешния пазар, които ние трябва да добавим до доклада, добавим към доклада. Госпо, докладчика е ограничен в обема на своя доклад, затова, това той знае стоеността на всички тези теми. Знам, че комисията говори ам, за проучване свързано с потреблението на автомобили. Искам да ви припомня, че в а, моето становище, свързано с режима за изпитване на МСП, там се говори за проблемите за това, че се прави опит да се спекулира с навъртените километри на автомобилите, да се правят злоупотреби. употреби. искаш ли сега да ти дам една минута да отговориш или след това ще вземеш думата? Благодаря на комисията, че изпратила свой представител. Докладчика иска ли да а, каже нещо в заключение. Благодаря, господин председателю. Няма да навлизам в подробности по отношение това, което беше казано. Както видяхме, някои глави ще бъдат предмет на оживени дискусии. Например, бъдещите иновационни технологии, хибридните автомобили. Всичко това е много добър пример за това, за което говорим. Благодаря на колегите, които изразиха своето мнение. Ще използвам техните коментари в моите изменения и ще имаме е, дискусии с тях. Съгласен съм с вас, господин председателю, за а, тези а, проверки, които вие споменахте. А, трябва да има сътрудничество. А, имаше текст а, за корабостроенето. Ам, и не бяха включени депутати от а, Европейския парламент. Сега говорим за автомобилостроенето, което е а, още по-голяма индустрия. А, нашето присъствие е важно при взимането на решение. И нашето сътрудничество също е важно и по-необходимо от всякога. Важно е и за комисията, така че те да знаят какъв е нашия принос. От гледна точка на моята прическа група, аз подкрепям мнението а, ви, а, на председателя. Добре, ще имаме това предвид. Сега искам да приветствам всички, които дойдоха за краткото ни гласуване. Утре ще продължим гласуването. Имаме една важна точка. Становището на Антонио Фернандо Корея де Кампуш постигане на реално функциониращ вътрешно европейски енергиен пазар. Преминаваме към гласуването. Надявам се, че си носите картите за гласуване. Не зная за госпожа а, Бела. А, добре, носите се картата. Компромисно изменение едно, той компромисно изменение първо, кой е за? Против? Приема се. Седмо изменение. Нов параграф. Откривам гласуването по седмо изменение. Моля, гласувайте. Госпожа Петиканя, ще отчете вашия глас. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение от докладчика. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13-то изменение на докладчика. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 14 изменение от Корея де Кампус. Кой е за? Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Резултата не е ясен. Ще направим електронна проверка по 14-то изменение. Моля, гласувайте. Може ли малко да ускорим това? Прекратете гласуването. Приема се 20 гласа за, 15 против. 15 изменение. Кой е за? Как гласуват либералите? Трябва отново да проверим по 15-то изменение електронно гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Ваше глас, броим ли го? Аз гласувам с групата ми. Отхвърля се, така или иначе. 16 изменение, допълнение. Кой е за? Против? Приема се 17 то на докладчика. Кой е за? Против? Приема се 18 то Кой е за? Против? Приема се 19 то за? Против? Приема се 20 то за? Против? Приема се. 21 за. Против. Приема се. 22 за. Против. Приема се. 23 за. Електронна проверка. Изменение 23-то. Резултатът беше доста близък. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Вие сте за. Приема се 21 за, 15 против. Компромисно изменение 3. Разделно гласуване, поискано от НЕП. Първа част. Кой е за? Против? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Кой е за? Против? Приема се. 31 изменение. Кой е за? Струваме се, че трябва да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32 изменение. Кой е за? Против? Приема се. 33 с устно изменение от господин Мандес. Кой е за? Против? Приема се. 34-то изменение за. Струваме се, че трябва да направим електронна проверка. 34-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Пето изменение с разделно гласуване, поискано от АЛДЕ. Първо, първа част. Кой е за? Против? Приема се. Втора част. За? Против? Приема се. 38 изменение. 38 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме проектостановището като цяло. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 34 за, 1 против. Благодаря. Всъщност 35 за. Искам да благодаря на докладчика. Обеден съм, че той ще отстоява нашето становище пред Комисията по промишлеността и научните изследвания. Сега ще имаме едно гласуване по резултата на тристранните преговори по Митничес кодекс на Съюза. Вие сте запознати с него. Докладчикът ни Люгрип е тук. Искате ли да кажете нещо? Всички сте запознати с процедурата. Така че нека да гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Митнически кодекс на Съюза приработен. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 34 гласа за, няма против, един въздържал се. Благодаря на госпожа Люгрип. Този въпрос сега ще влезе в пленарна зала. And, uh, Uh, um, Виждам, че имаме представители на Европейската комисия, която следи постигнатия напредък. Искам да използвам възможността да благодаря на господин Залински и неговия екип за сътрудничеството, което имаха с нас. Няма представител на съвета, но благодарностите въжете за тях. С това приключваме гласуването за днес, но ви моля утре в 10 часа да носите картите си за гласуване, защото ще гласуваме доклада на господин Фокс и редица други важни доклади. Гласуването по плавателните съдове за Одик ще бъде отложен, за да изчакаме резултата от заседанието на Корепер в петък. Сега ще преминем към изслушването така че, онези от вас, които няма да участват, искам да ги помоля да напуснат тихо. Това изслушване ще продължи до 12.30. Искам да помоля за тишина в залата. Искам да приветствам с добре дошли всички, които са онлайн и които ще следят по интернет хода на изслушването но отново моля за тишина в залата. И е, така, приветствам всички, които са се включили по интернет, за да следят а, това двучасово изслушване. Високо ценя вашата ангажираност с това, което правим и с а, удоволствие бихме се запознали с вашето мнение, ако ни изпратите вашите коментари на адреса, който е даден на нашата интернет страница. И така, нека сега да преминем по-нататък. Искам да приветствам с добре дошли всички експерти, които са с нас днес. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че всички депутати, както и участниците в залата, ще разполагат с кратки биографични данни за ораторите, затова аз няма да се спирам подробно на техните биографии, но всички те активно участват в работата на ИМКО. Госпожа Гоенс, но господин Генбърг, също е бил тук многократно, господин Расъл, разбира се. Така че аз отново ви приветствам с добре дошли. Миналия път обсъждахме въпроса за стандартизацията. Искам да приветствам и госпожа Ваню. Всъщност тя не е тук в залата днес. Искам да приветствам екипа от Европейската комисия, Генерална дирекция Санко и предприятия. Виждам доста познати лица. Ще дам първо думата за встъпителни думи на докладчиците. Първо на госпожа Шалде Мозе, след това на госпожа Пиети Кайнен. И ще преминем към първата част на изслушването, посветена безопасността на потребителските продукти. Но първо да изслушаме встъпителни изказвания от докладчиците госпожа Шалдемоза и госпожа Кайнен. Госпожа Шалдемоза, искам да приветствам всички наши гост-оратори днес. Ние разполагаме с много кратко време за изслушването, затова аз няма да коментирам всички подробности, включени в предложението на Европейската комисия защото ще имам такава възможност на по-късен етап. Искам само да кажа, че ще слушам внимателно днес. Идеята ми е да постигна добър баланс, да се отчетат потребностите на потребителите, както и на фирмите, за да имаме един добре функциониращ вътрешен пазар. Бих желала обаче да имаме представители на САЩ днес, на САЩ, за да можем да извлечем полки от опита си взаимно. Добре е да имаме дискусии с САЩ по тези въпроси. Аз очаквам да изслушам презентациите, очаквам също и разискванията след тях. Председателят, извинете, че ние малко намалихме осветлението, точно когато завършвахте изказването си, с това не искаме да казваме нищо особено. Искам да отдам дължимото на госпожа Шалде Мозе за работата, която а, осъществи по доклада ни по собствена инициатива, посветен на безопасността на потребителските а, продукти. Много от инициативите на нашата комисия а, са свързани с разработването на политика преди комисията да изпрати своите предложения. Радвам се, че в съобщението на Европейската комисия по въпроса също се подчертава ролята на госпожа Шал де Мозе. Мисля, че това е практика, която трябва да се следва от все повече парламентарни комисии в Европейския парламент. Сега ще видим а, дали нашите очаквания от предложението на комисията а, са изпълнени. Сега давам думата на госпожа Пети Кайнин, която е докладчик по надзора на пазара на продукти. Госпожа Пети Кайнин, аз също ще бъда кратка. Съжалявам, че ще трябва да напусна по-радко, защото съм докладчик в сянка по една тристранна срещка, среща, свързана с злоупотребите на пазара. Но ще бъда при цялата втора част на изслушването, която е изцяло посветена на надзора на пазара на продукти. Читам, че това досе е от изключителна важност, тъй като осигурява защита на потребителите и повишава надежността на вътрешния пазар, както и възможността ни да работим без да увеличаваме административната тежест. Това е важно и за стратегия Европа 2020. Как да индустриализираме Европа, как да създадем висококачествена ни продукт, да създаваме висококачествени продукти в Европа и как да постигнем висока степен на безопасност на потребителските продукти, каква е способността ми да осъществяваме надзор, надзор върху постигането на целите, които сме заложили до момента. И на кои да наблегнем Така че въпросът има много измерения. Госпожа Шалдемозе подчерта вече, че е много важно да имаме добро разбиране какви са съответните регламенти в САЩ. Това е важно, ако искаме да създадем зона за свободна търговия, затова трябва да има координация по тези въпроси. Аз очаквам да изслушам коментарите ви и вашите презентации, споделянето на вашия опит. Председателят, благодаря на двамата докладчика за водещата роля, която играят по тези теми. Сега ще започнем с а, първата част на изслушването. До 11.30 ще говорим за безопасността на потребителските продукти как да подобрим безопасността на потребителските продукти, като същевременно отчитаме нуждите на всички, които са свързани с а, разработването, производството и пускането на пазара на различни продукти. Ние ще предоставим по 5 минути на всеки от гост-ораторите. Както каза госпожа Шалдемоза, ние се опитахме да, да поканим представител на посолството на САЩ в Брюксел, но не можахме да направим това. Сега ще представя всички. Мони Гуенс е генерален директор на БИЛК. Това е движението за защита на потребителите. Едва ли е нужно да я представям повече. Не е нужно да я представяме на аудиторията. Жан Пилин Монфор е, той е специалист по въпросите на безопасността на потребителските продукти. Той осигурява консултации за много фирми, свързани с тази тематика. Емили Прусе, тя е водеща по този въпрос за Еврокомърс. Това е организация на търговски за търговия. И имаме също и практик, производител на мебели, председател на Конфедерацията на производителите на мебели, който ще сподели някои практически а, виждания. Първо давам думата на госпожа Гоенс за 5 минути. Благодаря много за поканата. Добро утро на всички. Разбира се, безопасността на потребителите е от изключително значение и поради тази причина за нас е много важен приоритет. Аз имам само 5 минути и е наистина невъзможно с толкова изчерпателен пакет да бъда също изчерпателна. Въпреки това ще получите нашата позиция, която сме разработили заедно с АНЕК, нашата партньорска организация, в която са подробно разписани нещата, за които аз говоря. Ето защо, за да се огранича във времето, ще ви е, кажа само 4 или 5 важни неща. Имаме смесени чувства към пакета, защото виждаме подобрения, които приветстваме от цяло сърце не имаме и притеснения, които искам да ви споделя. Първо, в момента този регламент за директивата за обща безопасност на продуктите е в крайна сметка един жалон, който дава основание за защита на потребителите. Виждаме в настоящото предложение промяна на тона – Идеята, че хоризонталната хоризонталното законодателство е мрежа за безопасност, вече не съществува. Тук смята, че а, ако съответства на секторните изисквания, един продукт може да бъде пуснат на пазара. Аз не съм съгласна. В някои случаи секторното законодателство не е достатъчно, за да се справи с въпросите, свързани с безопасността. Също така, принципа за предпазливост е изчезнал. Това за нас е червен сигнал. Дори и а, вие да смятате, че това се подразбира, искаме този текст да съществува в предложението, защото това е основен инструмент за публичните власти и органи тогава, когато има подозрение или тогава, когато има доказателство за определена опасност, те да могат да защитят адекватно потребителите. Това, което ние приветстваме в текста, е това, че ще има по-ефективни мерки за изпълнение, ще бъдат обвързващи и ще бъдат ефективни. В момента не е така. Надяваме се, че този принцип ще бъде спазен в целия законодателен процес. Освен това, много приветстваме и тези разпоредби, които са свързани с подобряване на проследимостта на продуктите. Особено ни радва факта, че ще имаме изрично споменаване на името и адреса на производителя и вносителя или дистрибутора. Въпреки това не смятаме, че а, включването на страната по происход при нехранителните продукти подобрява проследимостта. Напротив, ние смятаме, че това може да обърка потребителя. Друго нещо, което може да обърка а, потребителя. Това е маркировката CE. Ние смятаме, че тя трябва да се махне от опаковката и от пакета, защото тя като цяло не им дава никаква информация за безопасността на продукта или за изпитанията за качество, през които той е преминал. Аз мисля, че този пакет ни дава отлична възможност да се отървем от тази маркировка това трябва да влезе в техническите документи за органите, които занимават с надзор на пазара, но не трябва да бъде информация представена на потребителя. И последно, не по важност, Будем се да се придържам към 5 минути, както госпожа Шелдемозе каза, Важно е да мислим не само в граница на Европейския съюз. Трябва да разгледаме и нещата глобално като глобален пазар. И от тази гледна точка сме доста притеснени от а, преговорите с трансатлантическото партньорство, защото вярваме, че някои от принципите, свързани с безопасността на, продукци, на продуктите, могат да бъдат изложени на риск. Ние, като гражданска организация, нямаме достъп до преговорите към момента и сме притеснени. Ето защо бихме помолили Европейския парламент да бъде много бдителен така че да не се стигне до застрашаване на принципите на безопасност по време на преговорите за трансатлантическия диалог за потребителите. Благодаря, казва председателя. Сигурен съм, че по-късно ще имаме възможност да разгледаме част от тези въпроси. По-късно е, искам да ви напомня, имате възможност да зададете въпроси към всички, които ще се изкажат сега. И така, следващия по списък е Жан-Филип Монфо. Той ще ни представи и а, една презентация на екрана, така че сега отново ще затъмним осветлението в залата. Господин Монфор, вие имате 5 минути. Благодаря. Аз съм правен. А, От, отговарям за. And uh, I'm trying to help them through risk assessments to аз отговарям за това нашите продукти да са безопасни и също така се справяме и с случаите, в които трябва да се стеглят продукти от пазара, тъй като те не отговарят на изискванията и така нататък. Знаеме, че всяка една компания трябва да отговаря на много различни правила на различни нива и мисля, че е ясно, че продуктовата безопасност трябва да бъде топ приоритет за всички дружества. В момента нещата са прозрачни и трябва да бъдат балансирани от гледна точка на изискванията. Сега, що се отнася до разясняването на правната рамка, струва ми се, че настоящата правна рамка, тази обща директива, решение 7 6, 8 и 7, 6, 5 са много объркващи дори и за професионалисти като мен. Мисля, че предложението на комисията за един за единен механизъм за надзор на пазара върви в правилната посока и мисля, че е важно да се разяснят повече отношението между директивата за защита на потребителите и хармонизираното европейско законодателство, ще видите, че някои сектори всъщност въобще не влизат в а, общата, в а, регламента за безопасност на потребителските продукти. Такива са храните, също така лекарствените средства, а пак тези, които не са изключени, до известна степен се покриват, т.е. понякога е сложно да се разбере кое към какво се отнася а, глава 2 и 4 казват, че трябва да имаме изисквания за операторите, които са заложени в европейското законодателство. Това какво означава? Че трябва да знаем как се преценява кое, се, кое е равно на решение 768 и кое е важно за човешкото здраве. Мисля, че от една точка на индустрията на нас не е необходимо нещо ясно или единствено не е законодателен акт ще бъде регламента за безопасност на потребителските продукти и всички ще знаят къде да търсят правно основание за своите задължения или ще имаме една хармонизирана законодателна рамка и тогава вече няма да имаме различни законодателни актове, които се прилагат. Мисля, че това е много важно, нещо върху което трябва да се помисли. Аз лично смятам, че основният инструмент трябва да бъде регламента и оттам нататък би включил в него тези изисквания за директивата за играчките и детските продукти и директивата за козметиката. Разбира се, можем да говорим за много неща, но сега ще се фокусирам само върху няколко неща и това е първо подхода, който се основава на риска. Мисля, че има важно разграничаване между изпълнение и безопасност. Предишната директива, обща директива, беше за спазване на изискването за безопасност. Новия регламент въвежда нова терминология, който е свързан с изпълнение, спазване на законодателство. И мисля, че много трудно трябва да се вземат решения от страна на операторите и ми се струва, че е добре трябва да се върнем към принципа на общата директива, а именно да говорим за спазване на принципите на безопасност. Сега, когато се говорим за веригата по доставки, струва ми се, че ако разгледаме настоящите разпоредби, нещата стават малко сложни, особено ролята на дистрибутора. Ако те се сблъскат с продукт, който може би е небезопасен, тяхната основна задача, според мен, е да се свържат с съответния съответния производител, най-вече европейски производител или вносител и да се види дали този продукт е безопасен или не. Ако обаче им вменим това задължение, в крайна сметка това ще доведе до объркване. защото нещата се объркват, минава се през Рапекс и чак тогава се стига до потребителя. Виждам, че времето ми си, че ще направя едно последно, последно наблюдение, което е лично. Мисля, че Мисля, че е важно операторите да могат да уведомяват за небезопасни продукти не на национално ниво, а на европейско ниво. Защото в Европейската комисия има много експертни знания и в случаите, в които е имало изтегляне на стоки от пазара и сме работили с колегите ни от Китай, от САЩ, от Бразилия. Беше трудно да се работи на ниво държава членка, а комисията има възможността в случай, че компанията е уведоми за такива продукти, да могат да, да разгледат нещата на европейско ниво. Благодаря много. Благодаря за това, че споменахте всички тези неща. Наистина трябва да си отбележим това, което казахте за принципа на предпазливост, както каза и колегата. Преди вас искам само да ви уведомя, че трябва да имате копия от тези презентации тук в залата, ако ги имате. Ако сте в залата с нас, сега ще дам думата на госпожа Емили Прозе, за да ни сподели своята перспектива. Благодаря, господин председател. Първо искам да подчертая, че ние преследваме една и съща цел. Именно на пазар се само безопасни продукти. За тази цел трябва да рационализираме системите, да бъдат обхванати всички продукти и най-вече да се подчертае ролята на всички публични и частни участници на пазара. Нека първо да очерта няколко елемента. Първо, на пазара се появяват хиляди продукти, понякога и повече. Тези продукти са от различни доставчици, от малки компании до огромни корпорации. И сред тези продукти вие може да получите да, да намерите и нашите собствени брандирани продукти, продукти, които отговарят на специалните нужди на нашите потребители. Ние поемаме а, отговорност за нашите собствени продукти Трябва да се поема отговор, отговорност и за а, износа, и за вноса. Ние се занимаваме с а, различни а, рамкови отговорности, отнасящи се до продукта, а, дали било това хранителни или нехранителни продукти. Освен това сме натоварени и с задълженията за дистрибутиране. Ние трябва да изпълним общи изисквания за нехранителни продукти, когато пакетът бъде прият. Какво означава това конкретно? Вече имаме а, опит а, с а, директивата за играчките и вече сме изправени пред много затруднения и предизвикателства. Нека да ви обясня. Ако вземем една играчка, дистрибуторите трябва да проверят дали а, а, продукта има обозначението CE, адреса на производителя и така нататък. Това е в пакета за безопасност на нехорманизирани продукти. Е, задълженията обаче са различни в отделните държави и членки. В някои дистрибуторите трябва да проверяват етикетите, обаче тези етикети са понякога много различни. Така че ние не разполагаме с информация да оценим дали стандартите са, съответстват или не, за това дали етикета липсва или дали е правилен. След това, ако попитате един дистрибу... ако накарате дистрибутора да провери този етикет, той няма техническата информация. Ем... Такъв тип документация води до големи проблеми с нашите бизнес партньори, включително и с е, финансирането. Представете си Apple предоставя цялата си информация, техническа и друга, на Карфур. Няма как да стане. И ако ем, трябва да се направи анализ на адекватността на пазара, трябва да внимаваме. Това няма да доведе до по-ефективно е, управление на безопасността в снабдителната верига. Дистрибутора е, е операторът, който лесно може да се намери, но в рамките на вътрешния а, пазар производителите трябва да са отговорни за безопасността на техните продукти, защото а, той събира а, целият опит по отношение на продукта и цялата информация около не, а, неговото производство. Необходимо е да се да има ясна дефиниция за ролята на отделните заинтересовани страни. Трябва да гарантираме, че ще да се ам, и, изготви система за бързо идентифициране на продукта. И можем да отидем по-нататък. Ако дистрибуторите имат един ясен списък с изисквания, какво точно трябва да проверят, когато получат продукта, без да има а, поле за различни тълкования. Говорим тук и за ам, авторските права. Необходимо е да се запазва техническата документация и да се ам, запазва, разбира се, на европейско ниво. Ние подкрепяме решението на Европейската комисия да изгради форум за надзор на пазара. Да има различни оператори в държавите членки когато бъде включен и бизнеса в този форум, те ще могат да изразят своите а, искания и а, проблеми. Защо а, трябва <clears throat> да се прави един и същи тест, да речеме продукта да се предлага в различни страни? И последният ни слайд – има и изолирани случаи, които ще бъдат включени в регламент и по този начин ще се премахне ам, а, ограничаващия характер на системата. На последно място происхода. Происхода не може да се използва единствено, е, е единствено като ам, фактор за проследемостта. Това може да е подвеждащо. Идеята днес е да се подчертае нуждата от пропорционалност и последователност на пазара. Важно е в рамките на пакета да има упростени процедури, да бъде, да бъде и рационализирано самото законодателство, така че да се изготви един а, механизъм, свързан с безопасността на продуктите. И на следващо място господин Маркос Визнер, който е председател на Европейската конфедерация за производство на мебели. Благодаря, господин председателю. Много съм благодарен за вашата покани, с това, че мога да говоря тук. Аз съм председател на една конфедерация, която обхваща 1,5 милиона работници и над 150 хиляди компании. Над 1000 компании. Всеки ден се занимаваме за безопасността на продуктите. Ние отговаряме за а, всяка грешка. Като производители трябва да предприемем всички мерки, за да а, предвратим всякакви наранявания и всякакви нещастни случаи. Нашата организация приветства предложението, което е изготвяне, защото по този начин ще се въведе нов инструмент за защита на потребителите и ще се гарантира функционирането на вътрешния пазар. Нека да добавя нещо. Ние приветстваме ам, изискването за обозначаването на происхода. На първо място е необходимо да има повече прозрачност за потребителите. Времената се променили и потребителското поведение също така. Потребителите искат повече информация, индустрията иска да предостави повече информация. Производителите трябва да са по-прозрачни и начина по който произвеждат те също да бъде по-прозрачен. Потребителите трябва да имат право на избор, трябва да могат да, да, да идентифицират продукта, производителя и вносителя. Да няма някакви а, аспекти, които а, да се държат в тайна. Необходимо е допълнително знание. Всеки потребител трябва да знае а, какъв е происхода на продукта, къде е произведен той, да има повече информация за а, социалните стандарти, екологичните стандарти. Потребителът трябва да има информиран избор. Разбира се, той ще е свободен. Трябва да се справим с предизвикателствата в а, а, днешно време. Все повече производители са принудени да премахват своите етикети, да премахват всякаква информация от мебелите си. Това е за да не може да се проследи производствения процес и да няма информация за потребителя. Но ние искаме да има повече прозрачност. в нашия бранш това го искат всички производители надзорните органи трябва да могат да проследят производствения цикъл на продукта, така че да няма подвеждаща информация. Много е важно да се увеличи отговорността на производителя. Потребителя трябва да да може да търси отговорност от економическите субекти при липса на спазване стандартите на съответствието. трябва да гарантираме, от гледна точка на нашия бранш, да гарантираме, че всички производители имат едни и същи отговорности. Ето защо а, не трябва да говорим тук за протекционизъм, трябва да говорим за равни правила. Всеки производител трябва да носи едни и същи отговорности по отношение на безопасността на своите продукти. В допълнение искам да помислите и за това, че проследимостта на продуктите е от полза и за европейската индустрия. Тук в вашата комисия се ам, говори за съобщението на комисията, за това, че то ще е много добра основа и ще доведе до успеха в Европа. Аз съм тук като представител на мебелната индустрия, за да подчертая е, важността на приемането на едно добро предложение. Това е едно добро предложение и за потребителите, и за производителите. Благодаря ви. Good. Well, thank you. Благодаря на всички за това, че поставихте някои важни въпроси, които можем да обсъдим. Сега искам да дам възможност за поставяне на въпроси или за коментари от страна на евродепутатите. Ще изслушаме няколко въпроса, след което ще дам възможност на ораторите да отговорят. Дали госпожа Шалдемозе би жела да зададе първия въпрос? Господин Балтазари също е тук. Той е докладчик в Сянка за НП. Господин Кройсман е тук, госпожа Руле е тук, господин Фокс също е тук, но най-напред госпожа Шалдемозе. Благодаря. Благодаря, че представихте вашите идеи в рамките на 5 минути. Това беше добре. Искам да ви обещая, че ние ще проведеме с вас и по-задълбочени дискусии, тъй като има какво да се научи от вас. Въпросът ми е към Моника. Вие казахте, че трябва да остане принципа за предпазливост в законодателството. Бихте ли били доволни, ако този принцип съществува и дефиниция за сериозен риск? Дали това ще отговори на вашите безпокойства на господин Монфор? Много е интересен е подхода, базиран на риска. Считате ли, че е възможно въпросите за спазване на изискванията и за безопасността могат ли да бъдат обединени към прозет? Не можах да разбера дали говорите да се разводни новата законодателна рамка, когато става дума за ролята на дистрибуторите, тъй като това е нещо, по което аз не съм съгласна. Ако става въпрос за изясняване на какво означава да се провери информацията, постъпваща от производителите, тогава можем да говорим за това. Бяхме ясни, когато обсъждахме въпроса, решение 768 тогава настоявахме задълженията за стопанските субекти да бъдат ясно разписани. Тези, които също разпространяват даденото изделие на пазара, трябва да носят отговорност. Към представителя на Конфедерацията на производителите на мебели. Вие нямахте никакви предложения за изменения. Бизнес Юръп съгласна ли е също с това? На мен ми се стори интересно. Господин Балтасаре, бихте ли желали сега да вземете думата? Благодаря, господин председател. Високо ценя представените теми от ораторите. Европейската комисия представи един пакет, е, който е в достатъчна степен отговаря на нуждата да имаме една обща рамка за надзора на пазара на продукти и за безопасност на продуктите. както потребителски, така и непотребителски продукти. Тук има известна неяснота, по мое мнение. Аз се обърнах за това към експерти, към експертите, да изяснят дали може да се прави разграничение между потребителските и непотребителски продукти, по какви критерии ще се прави това разграничение. Така ще имаме по-ясна представа какво се има предвид. В допълнение, в тази директива има списък на хармонизирани продукти на европейско ниво, но не се изключват продуктите, които са обхванати от хармонизацията на законодателството в Европейския съюз. Добре е ли да имаме регламент, който да включва всички продукти, дори онези, които са включени в други законодателни актове за хармонизация? И бих искал да чуя мнението на експертите, как се разглеждат тези въпроси в пакета. Председателят. <laughs> Mich... Госпожа Руле. Искам да се присъединя към въпроси на господин Балдезар и на госпожа Шалдемалзе и да ги доуточня. очудваме, че комисията е тази редукция по отношение на потребителските продукти. Дали тази редукция е правилна или не, или няма да се появят нови проблеми. Това е първия въпрос. Втория въпрос – нещо, което се ам, поя, появи в а, дискусиите, това, че изключенията не са ясно определени. Искам по-ясно да бъдат ам, обяснени а, тези аспекти. Подхода, основаващ се на риска. Това е другия ми въпрос. Този подход не е дефиниран никъде. Рискът не е дефиниран никъде. И един въпрос, който беше даден господа Шон Демозе. Проблемът свързан с безоп... безопасността и подхода, основава се на риска, могат ли те да се обединят? Е, може ли да има една ясна дефиниция, е, която да очертае значението на подхода, обосновава се на риска? Благодаря съм на госпожа Шелдемозе за това, че тя подчерта значението на това да не може да се изключва нищо от е, веригата, от съмнителната верига, да имат значение и вносителите, и износителите, и ам, отделните търговци. Няма как да стане по друг начин. Thank you very much, Mr. Fox. Господин Фокс има думата. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Първо, за обозначаването на происхода член 7. Дали експертите биха коментирани, коментирали евентуалния ефект върху бизнеса на този член. Доколкото разбирам, оценката на въздействието, извършена от комисията, не е направила оценка на прилагането на тази разпоредба от фирми и правителства. Може би разходите ще се поемат от потребителите. Какво е виждането ви по въпроса? Че член 15, системата за проследимост, групи или групи продукти ще се определят чрез делегирани актове. Вие удовлетворени ли сте от това решение? защото ние приемаме законодателство, след което комисията прави с него каквото се желае. И се питам дали сте доволни от това и считате ли, че трябва да е, има публична консултация по тези актове за изпълнение, защото комисията понякога получава някакви права, след което прави каквото желая. Да, аз бях убеден, че въпроса за актовете за изпълнение ще бъде поставен по време на това разискване. Господин Салвини има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да разбера дали обозначаването на происход е разход, е, който може да се поеме или не. Представители на потребителските организации казват, е, че има подвеждане на потребителите. Това ми се струва сюрреалистично. Искаме да защитим случая потребителите или фирмите унези, дори от тях, които не изпълняват това, което е необходимо за опазване на околната среда или за закрила на потребителите. Говорим за свободен пазар, за Япония, за САЩ, но това трябва да върви ръка с, ръка с защитата на местните изделия. Трябва да се гарантира на потребителите, че ще купуват безопасни продукти. Ние трябва да работим в услуга на европейските работници, а не помагаме на хора в онези, които експлуатират работници в Бангладеш и поставят подвеждащи етикети на своите изделия. Ние искаме да защитим Европа, искаме това послание да стигне до да хората, те да знаят, че това, което купуват, това, което обуват или и носят, това, което употребяват, е действително безопасно в Европа. Председателят, ние слушахме всички докладчици в сянка, господин Коферат и госпожа Ройтова също искат да вземат отношение. Има ли други желаящи? Господин Коферати, след това госпожа Ройтова и ще дам думата на гост-ораторите. Госпожа Бетонто е от Генерална дирекция Санко. Тя тук ли? Е? Всъщност госпожа Бидондо представлява Генерална дирекция предприятия. Всъщност господин Бедин е от Генерална дирекция безопасност на храните. Господин Коферати има думата. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми е насочен към госпожа Гоенс. Необходимо е да се дадат гаранции на потребители чрез предоставяне на информация, която им позволява да направят избор при покупката на дадено изделие. И посочването на происхода подпомага добрия избор на потребителя, създава една по-безопасна среда. Познаването на продукта може да се обвърже с други елементи. Например, ако знае, че е, дадена дреха е произведена чрез експлуатиране на детски труд, аз не бих се купил такава дреха. И необходимо е непрекъснато да се подобрява информираността сред потребителите. Проследимостта трябва да е така, че да може да се използва от всеки потребител. В нея трябва да се съдържат всички елементи на информацията, която е необходима. Ние бяхме свидетели на много трагедии, които бързо забравяме. Ако само припомним случилото си неотдавна в Бангладеш, довело до смъртта на над хиляда души, и това не е единствения случай, виждаме, че това се случва, защото производствената верига е такава, че ни отдалечава твърде и освен това непрекъснато има опити за това да се произвеждат продуктите все по-ефтино. Ние можем да откажем да купим даден продукт, ако знаем повече за това къде е бил произведен, какъв е неговия происход. Тази информация е важна и за потребителите, и за фирмите. Има ужасни случаи на нелоялна конкуренция, тъй като има хора, които спазват правилата и те реално се наказват. Затова ми се струва, че този въпрос трябва да получи нужното внимание. Аз поделих моето мнение относно прозрачността като ключов инструмент. Аз искам да зная откъде идва водата, която пия. Защо да нямам подобна възможност? Защо се изразяват съмнения по въпроса? Не става дума да се поставя в неизгодно положение дадена фирма. Точно обратното. Онези фирми, които изпълняват нормите, ще имат и предимство. Госпожа Ройтове има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик. Участвам в тристранната среща. Говорим за един пакет от 8 директиви за пускане на продукти на пазара. Так, ние сме възприели ясни критерии, свързани с надзора на пазара. По време на тристранната среща обаче малко се отклонихме е, и решихме, че тези въпроси ще се обхванат от хоризонталната директива относно безопасността на потребителските продукти. Безпокоя се, че нивото на безопасност може да се занижи Има много стоки, които няма да бъдат обхванати от а, този регламент а, за безопасността на потребителските продукти. Например, а, медицинските продукти. Според мен би било добре да се промени нагласата на обществеността по въпроса, да се въведат минимални критерии, които да са приложими към всички продукти и може да има и по-точно законодателство, свързано с медицинските продукти, но трябва да се използва принципа за проследяемост, както и търсене на отговорност на производителите и на дистрибуторите. Трябва да има такива общи норми, които да са приложими в цяла Европа. Например, в САЩ, ако искате да изнасяте за тази страна, там има ясни правила, които трябва да спазвате. Считам, че Регламентът трябва да постигне същото и е, при внос в е, Европейския съюз. Имам въпрос. Читате ли, че е необходимо да имаме хоризонтален регламент с много изключения и да останат е, някои неща, които да не са обхванати от законодателството? Председателят, благодаря за многото поставени въпроси. Аз искам да се спра на нещо, което каза госпожа Гоенс за марката СЕ и че трябва да бъде премахната, тъй като потребителите не разбират според нея какво означава тя и аз искам да разбера мнението на останалите госторатори по въпроса. Сега нека да им дадем възможност да отговорят. Ще започнем отзад напред. И най-напред ще дам думата на господин Вайснер, после на госпожа Брусе, господин Монфор и най-накрая на госпожа Гоенс. Зная, че бяха поставени много въпроси, но ви моля да бъдете кратки, за да ни остане време и за втората част на изслушването. Първо, господин Вайснер. Благодаря. Искам да премина към родния език, към немски. Ja, ich möchte, ich möchte die Frage... Искам да се спра на а, въпроса на госпожа Шел де Молзе. Ние нямаме никакви предложения за промени. Разбира се, имаме предложения за малки изменения, като се започне с продуктите втора употреба и има много отворени въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Днес нямаме дълъг списък с такива изменения защото бяхме поканени в последния момент и имах на разположение само миналите последните почивни дни, за да се подготвя. Ето защо иска да се концентрирам върху основните принципи. Мебелната индустрия с а, а, всички останали а, ниши имат интерес от това предложение и то да отговаря на нашите представи и нужди. Не трябва да има разлики по отношение на отговорностите. Не трябва да има две категории предприятия. Едната категория, която се придържа към задължения, в рамките на националното законодателство и произвежда безопасни продукти, трябва да добива съответните сертификати, да въведе съответните а, системи за стандартизация в предприятията и другите предприятия, които са вносители, малки агенции, които разпространяват продукти, които са произведени някъде си и още от самото начало не се знае дали потребителят падне, да речем, от един стол, ще може да бъде компенсиран. Има големи разлики дали едно предприятие се придържа към стандартите за сигурност да речеме, ние сме малко предприятие и на година имаме 30 000 евро разходи за сертификати от различните а, контролни органи. И така, че ако нещо се случи, ние можем да кажем, ние всичко сме направили, за да осигурим а, безопасността на продукциите. Още веднъж Искам да кажа, че ние имаме предложения за изменения, но те не противоречат на основните принципи в това предложение и разбира се, от страна на конфедерацията ще внесем нашите изменения. Нещо друго, последващите разходи. Не мога да разбера това твърдение, което беше изразено. Ако си погледна ризата, знам, че а, тази сутрин видях, че е произведена в Малайзия и е внесена от мексиканска фирма и разпространена от немска фирма. И аз като потребител трябва да мога да а, реша свободно дали това ми допада или рискът е прекалено голям тази риза от Бангладеш или откъдето и да е дошла тя, дали щях да облека, не съм сигурен. Това е точно а, въпросът, с който се занимаваме. А, това е, е едно а, много дръско предложение съдържа в себе си последователни аспекти, а, така че да не могат предприятията да избегнат своите отговорности и тези отговорности да са разпределени в цялата а, а, верига на а, доставката. Мерси. Pour essayer d'être plus clair, je vais parler dans... Ще говоря също на френски, родния ми език. Най-напред искам да се извиня. Аз в никой случай Търговския сектор не иска намаляване на отговорността. Ние подкрепяме и цяло разбираме това, което казахте тук, че вносителите, производителите, дистрибуторите да носят отговорност. Искахме да подчертаем две неща. Първо, на базата на нашия опит, ние имаме опит с прилагане на директивата за играчките. Имаше най-различни интерпретации в държавите членки, между държавите членки, в рамките на комисията ИМКО. За нас беше важно да подчертаем този въпрос и да поискаме задълженията, които имаме, да бъдат по-ясни, тъй като утре да може да се каже, това са пете неща, които трябва да се проведат за всички хармонизирани продукти, да знаем, че тези пет неща са на лице. На второ място, за нас беше важно да подчертаем, че като дистрибутори не е възможно да имаме цялата информация за даденото изделие. Защо? Защото документацията е свързана с иновации, с тестове. Това са конфиденциални данни и те са част от интелектуалната собственост за това изделие. Ние не можем да ги притежаваме, поради тази конфиденциалност, поради конкуренцията, поради лоялността на конкуренцията. И за това ние, защото има опасение, че не можем да произвеждаме сходни продукти. Не е възможно да получим такава информация за конкурентни продукти. Ето защо ние искаме да има едно уравновесяване на отговорностите, всеки да поеме своята част от отговорността. Аз също чух, че се говори за това, че трябва да не се намалява нивото на безопасност на продуктите чрез този пакет. Миналата седмица ние говорихме сред членовете какво означава анализ на риска. Дали трябва да се прави такъв анализ на риска за всеки продукт, който се пуска на пазара от нас като производители. Анализа на риска се прави при разработването, при производството, преди пускането на пазара. Вие проверявате всички аспекти на безопасността. Има конкретен сценарий, който се следва. Това е ново задължение, това го разбираме и ми се струва, че ще доведе до увеличаване на безопасността. Относно происхода. Тук дебатът е много, много а, широк. Дали да се подава информация а, за происхода на изделията а, на потребителите. Защото а, дали считаме, че това ще доведе до подобряване на проследяемостта. Не, нещата ще се базират върху вносните продукти, къде са произведени. Но за същия продукт, който може да се провежда в едно и също предприятие, но може да се посочи, че има различен происход, защото ще зависи от това каква, каква степен съответният продукт е преработен в това предприятие. И това е въпрос, който се поставя от производителите. Дебата дали да информираме за происхода на стоките, потребителите е, е друг въпрос, но не считам, че това ще доведе до подобряване на проследимостта, точно обратното. Относно проследиемостта, делегираните актове, ние считаме, е, че трябва да става с консултации с е, професионалистите, чрез нашето участие в рамките на Европейския форум за надзор на пазара. Председателят трябва да ви прекъсна, защо трябва да оставим време за останалите. Благодаря. Много въпроси бяха повдигнати по отношение на а, изпълнението и безопасността. Това няколко пъти се появи. Както споменах, това са различни неща. Изпълнението е свързано с пакета за стоките. Това е изпълнение на изискванията за етикетиране и така нататък. Начина по който нещата са разписани в регламента за безопасност на потребителски продукти е много интелигентен, защото там се казва, че ако има предположение, то тогава трябва да се разгледа и така нататък и така нататък. Не казвам, че текста е лош. Просто ви предупреждавам, че внасяте сложност и а, като го правите, хората най-вероятно ще се объркат. Основните заинтересовани лица ще помисля, че може би има проблем с безопасността на продукт, с кой, с чиято безопасност няма проблем. Най-лесно е да имаме един лесен, ясен за разбиране желон, отколкото много такива плаващи концепции. Това е моето разбиране, за това го споменавам. Сега по принципа за предпазливостта. Мисля, че това няма да помогне, т.е. ако имаме директно позваване на него в текста. Този принцип винаги се използва тогава, когато се прави оценка на риска в компанията. Дори и да имате продукт, който има някакви проблеми, с безопасността, например, някой пада от стола, за който говори колегата, наранява се. Въпросът е защо това се е случило. И в този случай трябва да се направи различна оценка, включително и оценка на вероятността това да се случи. И от тази гледна точка винаги се използва принципа за предпазливост. Ако властите знаят, че някой ще падне, от вашия стол, те ще са сигурни, че сте се справили с проблема си, с проблема само ако сте изтегли от пазара всичките продукти, които могат да доведат до случването на такива злополуги. Ето защо ми се струва, че отлично, о, извинявайте, позоваването изрично на принципа на предпазливостта ще отвори въпроса за различни интерпретации. индустриалните продукти се покриват от пакета за надзор на пазара. Това е една много добра стъпка в правилната насока. Потребителските продукти и тук а, ми се струва, че няма как да имаме хармонизирани и нехармонизирани продукти. Според мен всички продукти трябва да бъдат еднаквени и а, наистина ми се ще да имаме това упростяване в новия законодателен акт. Спирам до тук, защото времето напредва. И последната дама. Нека сега говорим за перспективата за происхода на клиента. Повечето информация за потребителите има смисъл за тях само тогава, когато е а, когато им носи допълнителна информация. В крайна сметка смятам, че когато предоставяме информация за происхода на стоката, това обърква потребителя, защото ще доведе до повече разходи за индустрията и няма да даде нищо повече на потребителя. Това е много важно когато си говорим за нехранителни продукти. Да, разбира се, ние като потребителска организация също смятаме, че е добре знаем откъде идва нашата вода и сме за етикетирането на хранителните продукти, но а, в крайна сметка начина по който на, се случват нещата на глобално ниво ще направи напълно невъзможен невъзможно етикетирането на смислена страна на происход. Освен това, ако това залегне в текста, сега вече трябва да имаме и органи, които да проверяват дали това изискване се спазва. И в момента дори по въпросите свързани с безопасността на храните, имаме контрол, така че защо трябва да вменяваме нови задачи на тези органи, които и без това са достатъчно натоварени? Сега, що се отнася до принципа за безопасност, за, извинете, предпазливост, мисля, че той задължително трябва да бъде част от този текст, защото беше част от предишния текст. Защото хората могат да а, приемат като тълкование, че след като това не е изрично споменато, значи вече не трябва да се вземе предвид. Принципа за предпазливост е инструмент, не само за компанията, когато защитават потребителя, но и за органите, които трябва да защитават потребителите. Например, в някой случай няма статистика за злополуките с даден продукт, което не означава, че съответният продукт е безопасен. Ето защо смятам, че всички тези неща трябва да бъдат разписани в текста, за да бъдат един стъп, върху който могат да стъпят обществените органи тогава, когато трябва да предприемат мерки за защита на потребителското здраве и безопасност. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят на всички експерти, на всички членове. Мисля, че а, обсъдихме всички въпроси, които бяха зададени. Ако ни остане време и по-късно, ще ви дадем думата по време на следващата част от панела. Сега ще започнем с втора част от нашето изслучване. Става въпрос за надзора на пазара. Първо ще дам думата на докладчика, госпожа Пиети Кянен. Ще дам възможност да зададе въпроси след а, минута. Ще чуем и от какво има да ни кажат специалистите. Първо ще говори господин Стивън Ръсъл. Той доста често идва на нашите срещи. Той е генералният секретар на АНЕК. Това е групата на потребители, която координира нещата, свързани с стандартизацията. Както казах, той често присъства на нашите срещи. Ричард Ван Бюрен. Той е човек, който наблюдава пазара. Нямаме такава титла наблюдател на пазара, но всъщност той отговаря за наблюдаването на тенденциите в, на своя пазар. Той завежда, продукта, той завежда екипа, който отговаря за безопасност на нехранителните продукти в Нидерландия. След това Пол Куберг Ван де Бак, който е един експерт от Филипс. Той преди е говорил пред нас. След това Александър Шлейер – която отговаря за надзора на пазара в Асоциацията на инженерните индустрии, Европейската асоциация. И последно госпожа Андрея Войт, която отговаря за новия пакет за енергията и околната среда. Тя е генерален директор. Тя също ще има какво да ни сподели по отношение на етикирането и надзора на пазара. Всеки от вас има 5 минути. Започваме с господин Стивен Ръсел. А, имаме и презентации, които са разпространени на хартия в залата. Добро утро на всички. Благодаря ви, господин председател, че ми давате думата. Европейските потребители очакват продуктите да са безопасни, а производителите очакват честна конкуренция. Много просто, нали? Но и на двете общности очакванията са недоизпълнени. Започнахме с една общ призив за създаване на обща европейска рамка за надзор на пазара. Нека малко поговорим какво точно се случва с новия регламент по отношение на тези очаквания. Не ще се огранича само да говоря за пакета, който разглеждаме в момента. Много потребители вярват, че надзора на пазара ще ги спре да си купуват небезопасни продукти, но това не е точно така. Този термин подлежи на различно тълкование в различните държави. И а, това е отговорност на отделните държави членки. Ефективността на надзора на пазара, на вътрешния пазар, зависи от а, качеството на надзора в най-слабата държава членка, въпреки че имаме един пазар от над 15 години. До 2008 нямахме конкретен документ. След това се появи решение 765, което обаче не можа да доведе до единен подход към надзора на пазара и съответно изпълнение на правилата. Нито пък можа той да реши проблема, свързан с образование по отношение на безопасността и всички свързани с това въпроси. Наистина, едно проучване през октомври 2009, което беше направено за тази комисия, беше показа, че въпреки, че регламент 7 6-5 беше прият, хората не са склонни в различните държави членки да отделят повече ресурси за това. Има едно решение за безопасността на запалките, което е много известно. 40 години и 40, извинявайте, хора са жертва на небезопасни запалки. Също така има много нараняване до 2008 трябваше да се изтеглят небезопасните такива запалки. Въпреки това се оказа, че 75% от запалките, които са тествани след изтичане на периода март 2008 са небезопасни, което е незадоволително. Когато говорим за новия, за новия регламент, той се опитва да се справи с някои от а, дупките в предишния законодателен инструмент, но в някои случаи той пък стига прекалено далече. Няма как да знаем, че в момента са, сме напълно освободени от небезопасни продукти, например небезопасни запалки. Освен това, трябва да се има предвид, че трябва да защитим и, и околната среда. Сега обаче се задаваме въпрос откъде ще дойдат тези пари, по какъв начин. Нашата организация АНЕК смята, че е, е доста съмнително, че тези мерки ще са достатъчни, за да осигурят съответните съответното спазване. Ние също сме разочаровани, както каза Моник, за това, че принципа за предпазливост не е вкаран в предложението. Ние смятаме, става въпрос за, за регламента за надзор на пазара. Да, вие казвате, че той се подразбира, но ние искаме определено той да бъде изрично упоменат в регламента за продуктите и в регламента за надзор на пазара. Сега, що се отнася до маркировката C, смятаме, че тя не е необходима, а също така може да бъде подправена, както всяка друга марка. По принцип, не е необходима една база данни, за която много се говори напоследък, която е свързана с статистика за злополуги при потребителите. Въпросът е колко ще струва това. Не гледайте на това като на разход, гледайте като на инвестиция в безопасността, защото тази, тези разходи ще се изплатят многократно по отношение на безопасността на продуктите и ние смятаме, че само 7,5 милиона ще бъде стоиността на тази на, на, на създаването на тази база данни в Европейския съюз. И последно, господин председателю, Европа може да има най-доброто законодателство, най-добрите стандарти, но без тяхното изпълнение и без тяхното налагане нищо не се получава и потребителите трябва да са напълно наясно с това. Благодаря ви. Благодаря, Стивен, за твоята както обичайно много ясни и фокусирани наблюдения. Какво смятат органите, които отговарят за надзора на пазара? По отношение на а, така доста мрачните прогнози, които ни представи АНЕК, давам думата на следващия говорител, Ван Бюрен. Благодаря много, господин председателю. Искам да поговоря за новия пакет от гледна точка на нашата организация. Какво ще се случи след като пакета за надзор на пазара бъде въведен? Първо, искам да отправя своите комплименти към комисията, към главна дирекция Санко и главна дирекция предприятие, защото те имаха, коре... те имаха коража да създадат нов регламент от едни два добри вече съществуващи регламента и справих с това много добре. насочиха вниманието ни към четири аспекта. Ще спомена само някои от тях. Акредитация, контрол на границите, годишни отчети. Всичко това дава на нас, органите, които трябва да отговаряме за надзора, много нови възможности. Ще спомена само 3 или 4 от тях. Разбира се, едно от най-важните неща за мен е въвеждането на задължителната база данни за нехранителни продукти за Европейския съюз. Това ни дава възможност да работим ефективно. Аз мога да видя какво е било направено в Германия или в Обединеното кралство, да видя дали дадени продукти са били изпитвани там и ако тези продукти са изпитвани, те съответстват, на изискванията не се налага аз да провеждам тези изпитвания. Можем да се учим един от друг и аз смятам, че тази задължителна база данни е доста важна. След това въвеждането на референтните лаборатории може да бъде от голяма полза за голяма част от органите, които отговарят за надзор на пазара. В момента има доста такива органи, които нямат а, своя собствена лаборатория за нехранителни продукти. В момента има много дискусии по отношение на резултатите. И тези референтни лаборатории могат да помогнат в случай на успорване. Третия елемент, на който искам да се фокусирам, е възможността за наказания. Ние имаме възможност да глобяваме тогава, когато имаме несъответстващи продукти, а този аспект за нас е много важен. Ако разгледаме механизма за надзор на пазара и резултатите от потребителските продукти, 70% от всички продукти, които аз подбера, няма да бъдат съответстващи. Ще а, бъде много добре за моя орган, ако аз мога да наложа глоби на съответните вносители. Последното нещо, върху което искам да се фокусираме, е създаването на две групи. Европейския форум за надзор на пазара и Международния форум за, за надзор на пазара. И двете групи дават възможност да се задават въпроси между различните държави членки за годишните им планове, за надзора на пазара, за съвместните действия. В момента стратегията се обсъжда само в рамките на съвместните групи за действие. В съвместната група за потребителски продукти. Ето защо тези две нови групи ще ни дадат възможност да работим заедно и по отношение на всички хармонизирани продукти. Искам да ви дам и един пример за това как нещата се случват в момента. мога да кажа, че те всъщност не работят. Вчера имахме среща за етикетирането. Колко държави членки са активни по отношение на налагането на искането на тази директива за етикетирането? Седем или може би пет държави. В момента няма сътрудничество между държавите членки. Държавите членки не обсъждат въпроса кой трябва да, да тества, дали трябва да се фокусираме върху вносните продукти от Германия или от някъде другаде, или само върху родните си от Нидерландия. Тези организации не могат да се получат от натрупания във всяка една от тях опит и може би една или две държави членки имат възможността да имат независимо изпитване на продуктите, Нека бъдем честни. Изпитването на продукти е много скъпо. Аз изпитвам продукти в собствената си лаборатория и за 50 проби ми струват 2000 евро. А както може сетите, 50 проби са изключително малка част от количеството на пазара. So. И по отношение на този тип етикиране няма адекватен контрол. какво може да се направи като подобрение от гледна точка на комисията, какво могат да подобрят те в своя нов пакет. Комисията може да въведе нови контроли, но члена, който занимава с тях, трябва да бъде преработен, защото за момента е слаб. Мисля, че това ще приведе в съответствие контролите, които се използват за нехранителни продукти, с тези, които се използват за храна и фуражи. Разбира се, остава въпроса кой точно ще извършва контрола и кой ще плаща за него. Съвместните действия трябва да бъдат упоменати и трябва да бъдат, трябва да бъдат използвани и за нехранителните продукти тази задължителна база данни трябва да се използва и всички държави трябва да изпълняват задълженията си по нея. Последното нещо, което искам да кажа е, че нашите органи, които отговарят за надзор на пазара, трябва да бъдат креативни, що се отнасят до санкционирането. В Обединеното кралство, например, освен налагането на глоби на вносителя, който е въвел несъответстващ продукт, той трябва да бъде глобен и да заплати и щетите за околната среда, които продукт е нанесъл. Това беше. Благодаря ви, господин председател. Thank you very much indeed um, for some very practical suggestions, and I think um, responding to some of the issues that. Благодаря. Тази сутрин засегнахме от много от важните въпроси. А, сега нека да а, чуем какво е мнението на производителите на продукти. Сега господин Конбер Дебрак, Благодаря Малкъм, благодаря на организаторите, че поканиха Бизнес Юръп на това изслушване. Първо, нека да кажа, че компаниите харесват този пакет, свързан с безопасността на продуктите на пазара. Трябва да има доверие в продуктите, които се предлагат. И те трябва да отговарят на очакванията на потребителите. Приветстваме този пакет, защото той упростява правната рамка, свързани с сигурността и надзора, нещо, което е много важно за пазара. Упростяване. Опростяването е свързано с изпълнението на разпоредбите. Нещата ще станат по-ясни, ще се намалят разходите по съответствието. Освен това ще има ем, равни правила за всички търговци и производители. Освен това ще се намали съответствие, е, несъответствието. Трябва да се запази общата линия за упростяването на процедурите в рамките на този пакет. Е, нещата не трябва да се осложняват е, ненужно. Те няма да доведат до нищо. Разбира се, нашия документ отразява нашата е, гледна точка. Ще включа някои от аспектите. Първо, относно обхвата. Радваме се, че пазарния надзор ще включи всички изисквания, свързани с продуктите, не само безопасността. Имаме нужда от ясни дефиниции. Трябва да бъдат обхванати всички аспекти аспекти, свързани с безопасността и е, риска. Говорим тук за съответствие и несъответствие. сегашните оценки на риска не са а, достатъчни задоволителни, защото имат различни заключения, свързани за едно и също нещо. Един пример за това е модела за вид запалки, които в Гърция се считат за безопасни, в други страни за небезопасни. Така че има различни заключения по един и същи въпрос. Това не е добре за вътрешния пазар, за потребителите и за производителите. Предложението обаче ще коригира тези несъответствия, така че да има съответствие с разпоредбите, свързани с сигурността на продукта. Това е нещо, което ни харесва. Освен това, хоризонталното сътрудничество, предложено на няколко места в регламента за пазарен надзор, да се приемат по-последователни е, решения. Беше споменат форума за надзор на пазара и опита на бизнеса може да помогне за взимането на по-добри решения. У нас буди загриженост това, че органите могат да предприемат действия, ако продукта представлява риск, въпреки че отговаря на хармонизираните стандарти на съществените изисквания. Тук се отваря вратата прекалено ам, широко за непропорционални мерки и произволни действия. Разбира се, органите трябва да имат а, правото а, да реагират а, в случай на риск, но трябва да има изисквания кът, при такива случаи органите да оправдават своите мерки и дали спешността на случая наистина изисква такива мерки. Освен това, искаме да има по-добри процедури за обжалване срещу решения на органите и на митническите служби. Така че и процедурите са бързи, бързо се стига до решение. Надзора на пазара ще е, има нужда от ефективни е, ресурси. Необходими са ефективни организации, а, служби и така нататък, така, защото органите те трябва да прилагат законодателството. А, раз, а, наказанията и а, глобите трябва да се внимава с тях не трябва да се създават финансови стимули за органите да предприемат проверки само ей така, без да имат основания. Санкциите трябва да са пропорционални и да имат възпиращ ефект, трябва да се фокусират върху ам, съществено несъответствие на продуктите. Ние смятаме, че санкциите а, трябва да бъдат включени само в а, Европейския форум за надзор на пазара, но не и в а, регламента за безопасност на продуктите. Разбира се, трябва да, разбира, да има лаборатори, но те трябва да бъдат акредитирани. Граничните проверки, граничния контрол също е важен, за да може да се допренесе за отстраняване на несъответствието. Проверките обаче трябва също да са обосновани и при минимални нарушения да се подпомагат да се помага на предприятията да отстраняват тези проблеми. Моделът за новата правна рамка работи добре. Ам... Но не трябва да мислиме това да е преклено висок, защото продуктите ще станат по-неконкурентоспособни. На последно място а, Предложението дава възможност на комисията да използва своите изпълнителни правомощия, дава възможност на надзорните органи да си вършат работата, да се предоставя повече информация. Важно е, е да се е, консултират участващите страни при такива решения и това всичко е споменато в законодателния текст. Благодаря ви. Благодаря. Сега е, госпожа Шлайер. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ни поканихте на това изслушване. А представлявам инженерната индустрия. Повече от нашите продукти а, се хармонизират съгласно законодателството. А, ето защо надзора на пазара е много а, важен за нашите производители, не само от гледна точка на безопасността на продуктите, но. Ам, също и с покажащия се брой а, продукти, които съответстват на стандартите. Тук а, се постави въпроса за конкурентоспособността на европейската индустрия. В тази връзка пазарния надзор е много важен. Ето защо ние приветстваме всяка инициатива за внасяне на по-голяма ефективност и очакваме с нетърпение да бъдат постигнати целите на този пакет. Вече чухме, че бихте искали да знаете какви са нашите безпокойства. Някои тях са включени в нашия документ. Най-важна е идеята, свързана с риска и съответствието. Предложението за регламент пренебрегва според нас идеята за проверя... проверка на продуктите за тяхното съответствие. Ние не знаем как тези надзорни органи и производители трябва да се а, обединят, когато те, независимо едни от други, произве... провеждат анализ на риска. Има процедури за съответствие, които трябва да бъдат предприяти от а, производителите и след това надзорните органи решават дали това е извършено по съответния начин или не. И ако има проблем, само тогава надзорния, надзорните органи трябва да извършат оценка на съответствието. Трябва да се намалят административните процедури за предприятията. Има някои изисквания, които излизат извън рамките на новата правна база. Зад всяко искане се крие един цял процес в предприятието и те, тези процеси не допринасят непременно за подобряването на продукта. Относно происхода на продукта, е, това е нещо, на което ние се противопоставяме. Не, не смятам, че надзорните органи трябва да обсъждат този въпрос с управителя на някой завод в Китай или в Бангладеш. Има вносител, който е внесъл тези, потреб... тези стоки и те са отговорни. Ако продукт е от Китай, но той разполага с европейски сертификат и съответният <clears throat> етикета за качество, потребителят може да реши да го а, купи. Ние говорим тук за а, цяла поредица от продукти, като започна от перални машини или нещо още по-сложно. Друг въпрос, който беше споменат е искането, изискването за сертифициране. Сертифицирането е много важен а, инструмент. Сертифицирането не може да замести обаче а, надзора на пазара, защото сертификатите могат да бъдат фалшифицирани и това вече не е проблем за операторите. Ние приветстваме инструмента, обхващаш Европейския форум за надзор на пазара. За изпълнението на нашите идеи ние сме е, включили елементи от тях в точка 6, 7, 8, а именно, че органите трябва да сътрудничат заедно с е, е, митническите служби. Трябва да се обмислят насоки и такива подобни. Това е много успешно в работните групи, когато се изготвят отделните директиви. финансирането. Разбира се, това е, е много важен елемент. вече е готова идеята, свързана с глобите, също и санкциите. Санкции обаче трябва да са пропорционални и не трябва да зависят от размера на, намер... на... на а, предприятието. Санкциите трябва да зависят от обема на, на оборота и санкции трябва да се налагат, когато има несъответствие в стандартите и когато има нарушения при изпълнението на стандартите. Благодаря ви това, което исках да кажа. Well, for, um, setting... Благодаря ви, че съвсем ясно поставихте важните въпроси. Давам думата сега на последният ни експерт, Андрея Войт, за 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че ни поканихте на това изслушване. Аз ще ви занимая с света на отоплението, охлаждането, нещо, което засяга ежедневието ни навсякъде. Ние представляваме производителите на отоплителни, охлаждащи и замразяващи системи. Всичко това го използваме в нашето ежедневие и се влияе от законодателството, което се приема. Тук искам да се спра екодизайна, законодателството свързано с енергийния етикет, екоетикирането, в Малта се проведе среща и аз присъствах на нея, чух какви са коментарите на органите за надзор на пазара и тези коментари не бяха в много случаи насърчителни. Нещо, което е известно на всички, но е въпреки това, ще го спомена, защото е вайно. А именно енергийната е ефективност, защото тя а, ще ни допринесе за постигане на енергийните ни цели тук в Европа. Има различни законодателни актове, които са създадени за тази цел, но ако не се прилагат, те стават само на хартия. Освен това, директивата за енергийната ефективност на сградите е също нещо, което искам да спомена. Надзора на пазара е изключително важен за постигане на енергийните и климатични цели на Европейския съюз, както и целите за енергийна ефективност. И на последно място, но не и е по значение, да се гарантира равнопоставеност на сектора и да се гарантира конкурентоспособността на европейската индустрия. Нещо, което вълнува всички ни в момента. Има доста подобрения, които трябва да се реализират вчера на срещата в Малта. 17 държави бяха представени и те ни запознаха по впечатляващ начин за работата си в областта на надзора на пазара. Стана ясно, че те искат да, да обменят данни, с които разполагат собствените се страни. Има липса на техническа експертна помощ, която им е необходима за да се тестват различни видове продукти, защото едно е да тестваш електрическа кружка и друго е да тестваш някоя много по-голяма съвършена машина. Има лаборатории за извършване на такива тестове, но начина по който се провежда тези тестове не се извършва често по хармонизирана процедура и в това отношение трябва да се направи много и относно органите за надзор на пазара има проект за енергийна, за интелигентна енергия. В 77% от случаите енергийният етикет се оказва, че се оказва не в съответствие с това, което се твърди на него ако той посочва, че този продукт е А, всъщност се оказва, че а, тази марка не е основателна. За производителите също не винаги е ясно а, как да се извършват тестовете. Има липса на данни, липса на разбиране. Има и друг проект, а, и бих приканила всички да се запознаят с него. Са, нарича се EcoPlient. Това е съвместна инициатива на различни държави членки, които се объединяват в опит да подобрят надзора на пазара на базата на изискванията за екодизайна с които се поставят минимални изисквания, изисквания за енергопотреблението на различни продукти и технологии. Те искат да направят така, че ако един продукт има даден етикет и ако продукт се твърди, че изпълнява тези изисквания, те го приемат. Единственият начин да се провери е чрез извършване на тест, но откъде ще дойдат парите за тестването на всички тези изделия? Те трябва да се купят, как ще се е, проверяват, къде ще се извършват тези тестове. Тук предстои още много работа. В заключение, ние приветстваме предложението за надзор на пазара, тъй като отправя верните сигнали, що се отнася до надзора на пазара в по-широк смисъл, но не посочва достатъчно ясно, че става дума само за безопасност, но има и а, аспекти свързани а, с опазване на околната среда и енергопотреблението. Ние трябва ясно да посочим в законодателството, че трябва да отчитаме и законодателството в областта на енергийната ефективност а, и опазването на околната среда. Необходимо е да има техническа експертиза и производителите не разполагат винаги с нея. Те трябва да имат възможност да прибягват до такава помощ от партньори и Европейския форум за надзор на пазара в това отношение може да помогне. Ние го разглеждаме като много добра инициатива. Създава се, трябва да се създаде рамка за сътрудничество между органите за надзор на пазара на базата на вече придобития опит, също да се създаде и база данни за нехранителните продукти. Така че отново трябва да подчертая, че е необходимо обучение, финансиране, експертна помощ. Председателя, благодаря. Беше важно да разгледаме и екологичните аспекти Стивен Расел беше малко скептичен, що се отнася до разширяване на обхвата поради липсата на ресурси, но трябва да се намери баланса, отчитайки това, от което се нуждаем. Бих приканил сега колегите да бъдат много точно и ясни в въпросите, които ще задават. Първо докладчетата в сянка. Първо ще дам думата на госпожа Питекайни, госпожа Шалдемодия, госпожа Рули, госпожа... господин Фокс не е тук. И аз искам да приветствам и господин Кусас. Той е докладчик от Комисията по международна търговия. Имаме и доста други докладчици по становище. Радвам се, че вие дойдохте на това изслушване. Госпожа Стайлер също пожела да вземе думата и госпожа Ройтова. Има ли други? Моля ви да бъдете максимално кратки, за да разполагаме с време за отговори. Най-напред давам думата на госпожа Питикайнен. Благодаря, голямо предизвикателство е да сме кратки по тази тема. Най-напред искам да благодаря за отличните презентации, които представиха въпрос от различни гледни точки. Аз ще бъда ясна и смела в въпросите, които ще поставя по темата. Е, считам, че трябва да се постави акцента върху доброто прилагане няма процедури, няма системи за проверка, няма ресурси. Предложението на комисията е добра стъпка във вярната посока, но все още има въпроси, които искам да засегна и да помоля да направите коментар по тях. Аз съм имала много контакти е, събрала съм много примери за продукти, които навлизат на нашия пазар, без да изпълняват изискванията. Системата за сертифициране не работи към момента, не е достатъчно ефективна, не е достатъчно надежна. И така, какво трябва да направим и какво можем да направим? Виждате ли други действия, за да се засилят съвместните действия на държавите членки на базата на оценката на риска. Също е, и как е, екологичното законодателство да стане по-ефикасно. Потребителите е, и най-вече производителите спазват правилата, но, но понякога има други, които не спазват тези изисквания и всъщност тези, които изпълняват изискванията, се оказват в неизгодна позиция. И за това как трябва да развиваме а, законодателството. Имаме сега някои проблеми в съвета. И така, как да се доразвия системата, за да има по-добро правоприлагане, при по-низки разходи да се опрости прилагането. Въпросът ми е простичък. Дали трябва да подобрим системата си за налагане на санкции за одити? Системата за сертифициране, да имаме а, собствени системи за надзор, за качество, да има тестване в акредитирани лаборатории и да има и трета страна, външен одит, е, така както, така както съществува в финансовия сектор, за да се проверяват продукти на случайна база, да се проверяват процедурите за надзор, е, упражнявани от самия производител. Дали това ще бъде по-ефективно, що се отнася до разходите, дали ще доведе до по-добре качество, дали ще позволи по-добре да бъдат насочени административните ресурси с акцент върху оценката на риска. И тук бих искал да чуя какви са вашите коментари. Благодаря, госпожа Шалдемозе. Благодаря. Да, това е много интересна идея, госпожа Пети Кайнен. Трябва да я доразвием. Има няколко въпроса към Бизнес Юра първо. За бизнес Europe, вие казахте, че ако един продукт спазва изискванията, би било глупаво от страна на властите да го изтеглят от пазара на основание, че не е безопасен. Ако един продукт е, спазва изискванията, но е опасен, той трябва да бъде а, изтеглен от пазара. Може да не съм ви разбрала добре. Вие коментирахте таксите. Може би разработването на система на налагане на такси ще се окаже скъпо струваща за фирмите, а и за потребителите. Но днес тя струва скъпо за дънакоплаците, защото всички плащаме. Затова трябва да има все пак една система, при която ще се покриват разходите от потребителя, който прави избор какво да купи. И властите не трябва да налагат а, такива такси върху нашите пари. А, събираните такси трябва да се връщат обратно а, в надзора на пазара. Не трябва да отиват за други нужди на държавата. Каква е гледната точка на бизнеса Юръп за форума на заинтересованите страни? И последния ми въпрос. Забелязах едно против... противоречие. Организацията на производителите на мебели е за надзор на, на пазара, и предоставянето на информация за происхода. От тази организация се твърди, че предоставянето на информация за происхода няма да струва по-скъпо, отколкото към момента. Госпожа Рули. Първо искам да задам един въпрос за нещо, което не беше споменато до сега. Аз съм говорила с много економически оператори и те се оплакаха от това раздвояване на системата от една страна РАПЕКС и от една страна ЦИСИСП. Не трябва ли да се концентрират нещата върху една система? Бих искала да чуя вашето мнение. Има сега противоречие е, между изказването на БЕК е, относно електронното електронния маркетинг и а, надзора на пазара. Дали а, някои казаха, че е обозначението не е достатъчно, други казват, че е необходимо. Няма ли някакво противоречие? Сега за разширяването на обхвата. Танък е, е, иска обхвата да бъде разширен, обаче средствата са ограничени, няма да може да се обхване всичко. Справо подчертахте, че няма смисъл да се приема директиви, когато а, те не се прилагат по отношение на енергетиката имаме много директиви, но а, прилагането е а, минимално. Ето защо бих искала да попитам, не смятате ли, че потребителите могат да са от... разочаровани, когато бъдат прети директиви, без да бъдат изпълнени? Относно финансирането, разбирам а, скептичното ви отношение към а, сертифицирането от трети страни. Като имаме предвид недостига на ресурси, как може да се провеждат повече проверки? Беше казано, че се контролира повече, по-малко от 1%. Ам, това стана ясно по време на изслушването на Имбек всички сме изправени пред едно голямо предизвикателство и трябва да се справим с него, а именно да се подобри, подобрят проверките, свързани с надзора на пазара. Относно оценката на въздействието, има продукти, а, които а, представляват а, проблем. Може ли такива продукти да бъдат обхванати от обща процес на сертифициране? В самото предприятие, ако има системи за контролиране на качеството, да бъде проверявана тяхната система. Да се види всъщност какви ще са разходите и ползите. Економическите субекти също ще имат интерес от въвеждането на качествени стандарти. Ам, економическите оператори, които се придържат към правилата, не трябва да бъдат ощетявани. Ето защо моята молба а, е да може да кажете от вашата гледна точка какво може да се направи, за да бъдат а, включени а, и економическите оператори. Благодаря. По-късно ще имаме време за тези неща, затова сега ще ви насоча към това да бъдете много кратки. Давам думата на следващия говорител. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате възможността да се обърна към вас. Вие сте експертите. Искам да благодаря за много добре направените представения. Както вече казахте, аз съм докладчик на становището на комисията Инта всички въпроси, свързани с търговията, ще бъдат обсъдени там. Не искам да навлизам в компетенциите на ИМКО, защото не е моята идея да създавам проблеми в рамките на тази комисия. Нека обаче малко обобщя, ако разбира се ми позволите, за заключението от този дебат. Първо, мога да кажа, че като цяло становище на експертите беше, че те са доволни от регламента. Аз също трябва да кажа, че и аз съм доволен от регламента, защото искам да дадем един положителен инструмент за нашите потребители. Сега задам един въпрос. Ако трябва да изберете приоритет Кой би бил той, ако вие трябва да изберете приоритет? Както казах като докладчик в комисията Инта, аз съм се фокусирал върху няколко неща. Първо, бих искал да засиля сътрудничеството между държавите членки на Европейския съюз и основните изнасящи страни, например Възможно е това да бъде включено в бъдещите споразумения за търговски споразумения. След това упростяването на RAPEX и по-доброто покритие на тази система за бързо известяване, както и участието на трети страни в нея би било от значение. Трето, едно тясно сътрудничество между държавите членки, всички участващи лица, органите, които отговарят за надзора на пазара. И аз тук се присъединявам към въпроса на докладчицата госпожа Петикянен, защото ми се струва, че това може да доведе до интересна дискусия. Освен това съм съгласна с господин Ван Борен и ми се струва, че трябва да има координирани санкции, включително и много тежки глоби, които имат за цел да обезкуражат хората, които не спазват добри търговски практики. Сега, а, по отношение на въпроса свързан с страната по происход, на 17 януари 2013 в Европейския парламент беше прието становище по този въпрос и това решение в крайна сметка трябва да бъде уважено и това искам да напомня на всички участници в дискусията. Аз също съм за създаване на тази пан-европейска задължителна база данни. Мисля, че това е добре за в бъдеще да имаме такава статистика, в която се покриват всички злополуки и се разглежда в някакво какво се случва с злополуката, с съответния производител, с продукта там може а, да има и някакво предупреждение а, към а, нелоялните търговци. Сега ще се отнася до лоялната търговия, справедливата търговия. Мисля, че всички държави членки трябва да участват в прилагането на тези разпоредби. Ако не е така, трябва да намерим решение, с което това да се гарантира. Не знам дали е по-добре да работим с тоягата или с моркова, но е много важно да имаме възможност за прилагане във всички държави членки. Много ви благодаря отново. Аз съм отворен към дискусии по отношение на всякакви препоръки. Знам, че е времето напредва, но все пак искам да знаете, че съм открит за такива дискусии. Благодаря, казва докладчика. А, казва председателят. Искам много да благодаря за всички включвания до момента. Остават само още две изказвания, защото след това искам да дам възможност на участниците в дискусията да говорят по това, което току-що чухме. Благодаря много, господин председател. Аз ще бъда много кратка. Искам да знам какви са ключовите причини държавите членки да не работят заедно. От всички презентации стана ясно, че това е проблем и по какъв начин можем да насърчим участието им. Може би трябва може да, ни разпространите малко повече информация за тези 70%, които имат етикиране за енергийна ефективност, а не отговарят на него. Това наистина е шокираща статистика. Děkuji за то всичко, което са ми колегове. Госпожа Ройтова, благодаря за всичката представена информация. Имам една кратка бележка по отношение на хладилниците. Разбира се, има възможност за независимо изпитване, така нареченото деизпитване. Моя въпрос е защо надзора на пазара не може да се възползва от помощта на тези независими организации – които биха могли да установят подвеждащи реклами. Въпросът тук е да бъдем последователни тогава, когато налагаме санкции за подвеждащи реклами. Благодаря много, казва председателят. Ако сега можем да започнем в обратен ред с експертите, ще ви насърча с това, че ще пусна часовника. Наистина не можем да продължим за повече от 5 минути заради превода. Сега, ако мога да започна с госпожа Войт, ще ви дам 2 минути да а, споделите своето мнение. Разбира се, по-късно ще продължим да поддържаме връзка, така че ще можем да обменим мнения. Благодаря. Сега, що се отнася до сертификацията и маркировката CE, това наистина има смисъл само тогава, когато има добро сътрудничество между всичките органи. Наистина всяка една маркировка е безсмислена, ако никой не проверява какво стои зад нея. Мога да ви е, дам един е, пример за една голяма организация, която извършва изпитва... изпитванията и след това е, предоставя резултатите на Министерство по енергетиката, които могат да се възползват от тези резултати. Също така дава възможност тези резултати да бъдат поставени под въпрос, но все пак дава една добра основа, особено тогава, когато имаме проблеми с финансирането. Ясно е, че в Европейския съюз нещата не стоят по същия начин, както стоят в САЩ, но може би има някакво решение, което е подходящо за Европейския съюз. Сега, що се отнася до акредитираните лаборатории за изпитване, и системите за управление на качество, които съществуват в различни компании. Ако си говорим за дизайна еко и за различни изисквания за енергоефективност, за момента всичко се базира на една декларация, която се издава от самия производител. Това може да се промени. Може да има модели, кои, модули, извинявайте, които да се включат към вече съществуващите системи за управление на качеството. Това ще ни позволи да се справим с този проблем. И сега проекта за интелигентна енергия за Европа. Той преди няколко години беше проведен в Европа. Резултатите от него са обществено достъпни, но аз мога да ги намеря и да ви ги изпратя. Освен това, втората фаза на проекта в момента тече. Благодаря. Господин, госпожа Шлайер, благодаря много. Искам да наблегна на въпросите, свързани с системите за управление на качеството и сертификациите. Това са нещата, които се случват преди пускането на продукта на пазара, а това, което се случва след като този продукт се а, пусне на пазара, ако производителя не иска да а, изпълнява своите задължения и продукта му да не бъде съответстващ, има как това да се случи. Единственият начин да гарантираме това е с инструмента от 765 и съществуващите регламенти. Тук имаме предписания за сертифициране на определени проекти, системи за управление на качеството. Този подход се оказа удачен в миналото. Сега по отношение на РАПЕКС, това е част от нашия, нашия документ, не го споменахме тук, но ни се ще РАПЕКС да продължи да работи като система за известяване на сериозни заплахи и искаме ICSMS да бъде разработена като инструмента, с който органите, които отговарят за надзор на пазара, могат да обменят своето мнение и информация помежду си. Това е развитието, което ние искаме да видим. И сега по отношение на маркировката за происхода, боя се, че бизнеса няма какво да каже тук. Да, тук наистина има противоречие и то е свързано с продуктите, които ние представляваме. Ние представляваме много сложни продукти, за които е от изключителна трудност да се разбере откъде идват. В регламента се казва, че идеята тук е да има проследяемост, ако се опише страната на происход, но всъщност това не помага по никакъв начин за проследяемостта. Благодаря. Господин Ванденбрак. Казахме, че сме против против маркирането на страната на происход, но това не е съвсем точно. По-голяма част от нашите членове са против, но някои пък са за. А сега, що се отнася до глобите? Ние сме за, Бизнес Юръп е за глоби и санкции, но а, тази тежест трябва да бъде понесена от тези, които умишлено или по небрежност не са спазили своите задължения. Не искаме обаче да се стига до наказване на добрите играчи на пазара и а, ситуация, в която добрите продукти са по-малко конкурентно способни. Сега в случай, в който се изтеглят съответстващи продукти от пазара, има такава възможност, но по принцип много по-лесно е да, да, да помоли, да кажеш на Apple, че тяхната маркировка е много по-малка, отколкото трябва, отколкото да търсиш някои производители, които са превишили нивото на мед в съответния проводник. Искаме да се случва първото, а не второто. В крайна сметка всичките сертификации са мерки преди пускането на пазар и след това нещата вече могат да се подправят. Това обаче ще доведе до понасене на повече тежест от добрите играчи. Не искаме това. Имаме и добри примери. Една част от компанията Philips и всъщност Нидерландия ни вярва, защото те гледат нашите а, Нашите статистики казват, ето при вас няма толкова много инциденти на пазара, за това. смятаме, че се справяте добре, наблюдаваме вашите процеси. Сега по какъв начин се разработват нещата, свързани с доставчиците? Но тук въпросът е доста доста чувствителни, защото голяма част от доставчиците не, не искат да докладват нелоялна конкуренция. Благодаря, казва председателят. Давам думата на следващия говорител Ричард Ван Бурен. Благодаря. Не мисля, че е добре да смесваме нещата с RAPEX и а, другата система, защото в а, другата система вече има много информация Извинявайте, всъщност трябва да има връзка между ASMS и RAPEX, за да може данните от едната система автоматично да се преливат в другата система. Тогава, когато става въпрос за, изписване, за изпитването с преглеждане досието на продукта, мога да ви кажа, че голяма част от проверките, които ние правим, 70% са в фабриките и само 30% са изпитване на, про... на а, продуктите. Много по-лесно е да проверим документално нещата, вместо да взимаме продукти от пазара и да изпитваме тях. Сега, що се отнася до липсата на ресурси? Мога да кажа, че ние сме много назад в сравнение с надзора на пазара при хранителните продукти и фуражите. Изключително много сме изостанали. Това, което може да видим в момента при потребителските продукти, е, че имаме една доста добра система с помощта на Главна дирекция Санко. Имаме една ефективна система за надзор на пазара. Такава система трябва да бъде разработена и за хармонизираните продукти и тези съвместни усилия трябва да бъдат подкрепени и от главна дирекция предприятия. Това е нещо, което трябва да обсъдим с комисията. Що се отнася до ефективността, ние сме разработили много указателни документи, как да се види кои са най-добрите стратегии, как да се извърши инспекция на документите, които се съдържат в дадено досие. Това може да бъде направено и в областта на хармонизираните продукти. Of... Мисля, че с това покрих повечето въпроси, които бяха отправени към мен. Благодаря. И последен Стивен Ръсъл. Благодаря, Малкъм. Не, не ми се шеше да, да звуча ам, ам, толкова неоптимистично в моята презентация, но а, трябва да кажем, че ако искам нещата да вървят, трябва да включим и държавите членки. В момента тези въпроси са от национална компетенция трябва да се, се насърчи сътрудничеството между държавите членки. В тази връзка форума ще е от голяма полза. Държавите членки трябва да работят заедно, за да изготвят общи дефиниции, да предприемат общи мерки а, и да а, участват в партньорства с заинтересованите страни. Въпросът е как да стане това. Не смятам, че това е въпрос, на който могат да отговорят потребителските организации. Може би структурните фондове могат да отпуснат средства за страни с широки географски граници. Относно обхвата, да, съгласен съм, а, че а, всяко законодателство е важно, а, но безопасността идва на първо място. Важно е продуктите да отговарят на екологичните стандарти, но още по-важно е те да са безопасни. Необходимо е да има ам, надзор на пазара, но той да не заобикаля публичния а, надзор. Продукти, които са ам, високо рискови или там, където се знае, че има проблеми с продуктите, в такива а, случаи трябва да има а, ефективна инициатива, свързана с надзор над пазара. Благодаря ви, каза председателя. Благодаря ви че споделихте вашият опит. Това ще е от голяма полза за нас. Госпожа Петикян и госпожа Шелдемозе имат думата. Искам да благодаря за тази плодотворна дискусия и за вашите коментари. Ще имаме доста храна за размисъл в следващите ни стъпки. Ако все пак можем да изготвим някои методи, които да функционират и които да подобрят системата, това ще е много добре. добре е, когато специалистите се съберат и обсъдят тези въпроси заедно. Благодаря ви, госпожа Шалдемалзе. Благодаря на всички. Благодаря за вашите експозета. Благодаря ви, че участвате в този дебат, свързан с пакета за безопасност на продуктите. Радвам се, че имах възможност да говоря с вас по въпроси, свързани с безопасността на продуктите и а, пазарния надзор. Благодаря ви много и до нови срещи, председателят. Нека да благодаря на всички и да кажа, че се надяваме, че много хора са ни гледали, хора от органите за пазарен надзор. Благодаря ви за този дебат. Всички имат принос към този демократичен процес. Докладите трябва да бъдат изпратени за превод на 11 юни, първо обсъждане на 9 юли и след това 4 септември е срока за общите изменения, компромисни изменения до 11 септември и гласуване 17 октомври. Доста голямо предизвикателство ни предоставя този график. Но това е едно досие, което е от голямо значение за потребителите и ние а, не искаме досието да заседне някъде между двата парламента. Искам да ви уверя, че е, е важно да ускорим нашите действия и да използваме всякакви възможности и ресурси, каквито са необходими. Благодаря на всички ви. Закривам заседанието до 3 часа след обяд. Тогава ще обсъждаме други законодателни проекти. Благодаря ви.